Колеги, добре дошли на следобедното заседание на комисията. За мен е изключителна радост да посрещна сред нас комисаря Янеш Поточник. Добре дошъл при нас, господин комисар. Всички имаме желание да водим редовен диалог и в самото начало на годината със сигурност ще е интересно да чуем какво е включено в дневния ред за тази година бяхме се разбрали да въведем малко повече структурираност в този дебат, за да можем стегнато и задълбочено да обсъдим въпросите. Така че сме предвидили преди всичко три теми. Ефективност на ресурсите, първа тема, биоразнообразие, втора тема, прилагане на законодателството и четвъртата конкретна точка е други, разни. Секретариатът състави и списъка на ораторите в зависимост от тези теми. До тук само са 27 заявки за вземане на думата. Господин Поточник обаче точно в 3.30 трябва да си тръгне. Значи всеки има минута, минута и половина най-много. За последен път се видяхме в Нагоя на голямата конференция за биоразнообразието. А, и вие бяхте, влязохте в ролята на фасилитатор – което беше много добре. Конференцията също мина много добре. Вашата колега госпожа Хедегер също а, постигна успех в Канкун, така че многостранния процес за устойчиво развитие през 2010 година все пак направи крачка напред. Така че няма да се бавя, веднага давам думата на господин комисар, след което ще а, дадем възможност за първия кръг от въпроси. Значи сега ефективност на ресурсите, това е първата тема. Thank you, chairman. Um... Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, След това ще премина на темата за ефективност на ресурсите, заедно с вас тази година, всъщност аз ще изпълнявам длъжността си като комисар по околната среда. Ние сме изправени пред економическата криза. Стратегията за 2020 година ще изискват всички наши усилия, ще оформи нашата политика в бъдеще, за да гарантира, че Европейския съюз ще излезе от кризата достойно. За да направим това обаче, ние трябва да имаме дългосрочна визия за 2050, да речем. За това е необходимо да направим основни промени в производството, в потреблението. Ако искаме да сме в добра форма, трябва да спрем да разхищаваме ограничените си ресурси. Към момента разполагаме с а, доклад за устойчиво развитие който показва, че по отношение на замърсяването на водата, качеството на водата за къпане, се движим в график. Необходимо е обаче да работим още, за да защитим нашите екосистеми, да произвеждаме по-малко отпадъци и трябва да обърнем повече внимание на някои въпроси, свързани с качеството на въздуха. С други думи, трябва да усъвършенстваме системата си и трябва да осигурим растеж, който обаче е устойчив. Необходимо е да намерим а, една програма, която да е печеливше за всички, да работим съвместно, така че съм наистина щастлив, че Европейският парламент вярва в тази концепция и през 2011 ще трябва да работим заедно, за да може това послание да бъде отправено и прилагано в целия Европейски съюз. Нека сега да поговоря за ефективност при използване на ресурсите. Комисията утре ще излезе за едно съобщение а, за основната програма по е, а, ресурсната ефективност, а, основните задачи, които трябва да бъдат из, прияти през 2011 година. Това съобщение ще покаже, че ефективността вече не е само едно желание на Комисията по околна среда. Това всъщност е една политика, която е възприята от Комисията. Тя ще позволи ефективна интеграция на екологичните цели и тяхното вписване в други политики, включително и политиката в областта на економиката. Нека се върнем една година назад. Къде се намирахме тогава? Ще ми се да се надявам, че сме заложили тогава в нашата програма, но не успяхме да го постигнем. Моята цел е тази ефективност да бъде част от политиката за целия Европейски съюз и много ми се ще това да е една споделена амбиция, защото тя се вписва във всички видове политики, но ние се нуждаем от вашата подкрепа и тази на другите комисии в парламента. Работя с, с своите служби, за да разработим една пътна карта, за да постигнем ефективност в Европа. Трябва да сме наясно какво искаме да постигнем. Това ще бъде един допълнителен инструментариум за даване на насока, за разработване на политика, за да заложим на а, политика, която стъпва върху концепциите, по които ще гласуваме утре. Постигнахме значителен успех в Европа през изминалите месеци, когато обсъждаме ресурсната ефективност. Това е необходимо за устойчивото ни развитие. И постигнахме съгласие, че за да има такава ефективна економика, а, трябва да работим съвместно, ефективно по всички политики на нивото на общността, за да се справим с това предизвикателство. Трябва да положим усилия политиките, които разработваме, да са съобразени с нашите цели. Не бива да подценяваме а, обхвата на реформата. Трябва да имаме няколко подхода, за да постигнем ефективност при освояването на ресурсите. На първо място трябва да приемем законодателството, а, което сме а, приели, а, че е необходимо. То е свързано и с рециклирането. То ще ни позволи да постигнем ефективност по освояването на ресурсите, създаване на работни места – доста усилия са положени от държавите членки по отношение на приемане на законодателство в областта на отпадъците. Това ще остане като приоритет е, както за мен, така и за цялата комисия. В този контекст е, приемането на рамковата директива и а, представлява важен елемент от европейското право, което ще ни позволи да постигнем заложените цели. Още трябва да направим по отношение на предотвратяването на отпадъците, депонирането на отпадъците и решението се крие не само в законовите актове и тяхното прилагане, но и в търсенето на пазари а, за повторна употреба на материалите. Т.е. отпадъците са твърде ценни, за да бъдат изхвърлени. На второ място, трябва да насочим пазара към ресурсно ефективни а, процеси които да отразяват реалните разходи в економиката. Трябва да прехвърлим бремето а, към екологичното въздействие не можем да избягаме от решаването на тези въпроси чрез данъчно облагане. Със своите колеги а, и със своя колега Шамета обсъждам как да постигнем това по най-добрия и най-ефективния начин. Но ние можем и трябва да започнем да работим бързо по елиминирането на вредните за околната среда вещества – Прави се едно първо проучване тази година, то е свързано с програмата за финансовата консолидация. Необходимо е също така да използваме добре проектираните, но не до там добре освоените инструментариуми, различните схеми за а, оценка на въздействието на околната среда и затова се налага да работим в тясно сътрудничество с а, бизнеса и с международни програми, да имаме различни еталони за въздействие върху околната среда, за постигане на по-голяма ефективност, ограничаване на емисиите. Така ние ще можем ежегодно да економисваме около 13% от електропотреблението в Европейския съюз. Устойчивото употребление целият инструментариум, който вече е разработен и е включен в плана за действие, трябва да бъде развит допълнително, като се разшири обхвата на директивата за екологичния дизайн. Вече започнахме да обмисляме а, преглед на плана за действие. Това трябва да приключи 2012 година. Той трябва да е всеобхватен, да привлече всички за участие, за да разработим наистина по-амбициозен план за справяне с предизвикателствата. Европейският парламент ще бъде нас ключов партньор в това усилие. И на на последно място, на четвърто място, трябва да разработим един координиран подход за управление на материалите – извън екологичната политика. Това ще изисква от нас е, педагогически подход, нещо, което е много трудно постижимо, особено когато всички обръщат толкова много внимание на държавната задлъжнялост и на финансовите пазари, но би трябвало да съумеем да обърнем внимание на този въпрос целите свързани с ефективността при освояване на ресурсите е свързана с политиката за управление, но с много важни инициативи в областта на политиката. Мисля се, например, организирането на обществените а, поръчки. Тази зелена, зелена книга ще бъде разгледана утре. Заедно с колегиума и с тази комисия ще призова много внимателно да помислим какви резултати могат да постигнат и другите комисии по отношение на изпълнението на задачите, свързани с ресурсната ефективност колеги изминалите месеца ме научиха, че а, започва една нова ера в областта на околната среда. Имаме конкретни въпроси, които трябва да решаваме, но би трябвало да възприемем по-системен подход, който да е съобразен с сложността на нашата околна среда и нашите общества. По тази причина ще трябва да навлизам и в други области на политиката, заедно с другите комисари. А, миналата седмица имаше един доста окоръжаващ дебат. Целта бе да се обърне повече внимание на качеството на въздуха и да се помисли какво може да бъде направено по директивата за емисиите и да се отчита качеството на въздуха, когато се предлагат политики в тази област. Следва да положим усилия трансформацията на економиката и растежа да е съобразен с ресурсите, които са устойчиви на тази планета и трябва да положим усилия до 2020 година да сме тръгнали по правилния път на промяната. Това е огромна задача и ние сме изключително развълнувани. Надявам се, че ще мога да разчитам на вашата подкрепа. Благодаря на комисаря Поточник. Разбира се, че нашата комисия е готова да подкрепи този политически подход, ефективното използване на ресурсите, наред с борбата с климатичните промени и биоразнообразието е третия голям стълб в екологичната политика. Една година комисар Поточник, нова ера в системния подход към проблема, а не разпокъсан по сектори. Много се радвам, че утре общуването ще бъде не само по въпросите на суровините, а ще имаме съобщение за ефективността на ресурсите така че ще се обърне внимание на намаляването на прахосването на ресурси. Уважаеми колеги, имате думата за по минута и половина, иначе няма да ни стигне времето. Рихард Зебер започва. Дай добър пример. Минута и половина. Благодаря. Господин председател, прекъсмете ме, ако пресроча. Първо, господин комисар, благодаря ви за първата година, която сте работили. Първият път, когато се запознах с вас, бяхте прегракнал, сега отново сте прегракнал, сигурно защото много общувате. Така че въпросът ми е колко много е важен вашият системен подход, но много е важно той да стане достояние, достояние на гражданите. Какво правите като комисар, за да достигне посланието ви и до гражданите? Енергийната ефективност не е точно вашия ресор, обаче ние не успяхме да да е, отправим посланието до гражданите и на времето се провалихме. Защото ако гражданите не поемат топката, ние не можем да правим добра политика. Това беше единия въпрос. Другия е във връзка с ефективността на ресурсите и най-вече отпадъците. В Европа различията са огромни. Имаме постоянна криза с отпадъците в кампания в Италия. Миналата седмица обсъждахме такава резолюция. А има държави, като моята, където се разделя абсолютно всичко при събирането. В други пък държави няма и инсталации дори за изгаряне на отпадъци. Какво прави е, какво прави Комисията за сближаване на държавите в това отношение? Председателя прекъсва Марио Перили. Благодаря, господин председател. Господин комисар, с много голям интерес прочетох съобщението на комисията е, относно стратегията за предотвратяване на произвеждането на отпадъци и тяхното рециклиране. За съжаление обаче, когато става дума за органичните отпадъци, все още не сме достигнали първия си, пълния си потенциал. Имаме и проблем с дефинирането на компоста. Комисията възнамерява да Разбрахме да проведе и следване. Ще има директива за отпадните води от пречиствателни инсталации. Може ли да се направи нещо като адхок директива за разделното събиране на базата на концепцията от 2001 година. Необходимо е да има единство, трябва да има и правна сигурност, както за гражданите, така и за бизнеса. Но стандартите за екологична сигурност трябва да са максимално високи. Господин комисар, искам да се възползвам от повода да ви попитам също така. какво става с, с, в кампания? Какво правят службите там за продоляване на кризата? Благодаря, господин председател. Най-сърдечно благодаря на господин Паточник за първата година и ангажимента му към биоразнообразието. Надявам се да не отстъпи от тази позиция. Имам няколко въпроса свързани с ефективността при освояването на ресурсите. На първо място, напълно подкрепям заетата от ваша позиция по отношение на ефективността, но има и друга гледна точка, т.е. да се гарантира приток на тези ресурси. Смятам, че става въпрос просто за изпълнение. В крайна сметка би трябвало да постигнем по-голяма ефективност при използването на ресурсите. Въпросът тук обаче е как да предотвратим а, прекаленото насочване към а, гарантиране притока на ресурси, вместо да се стремим към по-голяма ефективност. На второ място, малко се опасявам от позицията, която вие вземете по отношение на енергетиката и водата. Трябва да има по-широк обхват, да включим селскостопанската политика и така нататък. Как ще гарантирате именно това? Една от възможностите е, например, да се разработят едни екологични сметки, много добър инструментариум, който е по-всеобхватен. Смятате ли Life, че Life Plus може да бъде приложен по отношение на екологичното отчитане, да речем? Be... Благодаря. Аз ще бъда много кратък. Благодаря, господин Поточник. Приветствам основната програма, за която ще стане дума Утре съгласен съм с вас, че е много хубаво да имаме такава основна програма, такъв основен акт, който да е част от е, екологичната ни програма за действие, но в крайна сметка трябва да има някаква шапка, някаква основополагаща цел. И много се надявам, че когато разполагаме вече с съобщението за въглерода в края на марта, енергийната ефективност и съобщението за транспорта, ще постигнем тази ефективност, но как можем да гарантираме ефективност на използването на вода, на зем, земеползването, например? Така че не виждам някакви ясни цели, които да са заложени. Една от ясните цели трябва да е, примерно, справянето с загубата на биоразнообразието. И това е свързано с земеползването. Така че трябва да има конкретни цели, за да могат всички политики, които отиват отвъд екологията, да а, са съобразени с тези а, основополагащи цели а, вашата пътна карта през юни може би ще реши всички въпроси, които задавам, но това сега не е ясно. Но как използването на водата, водоползването, замеползването ще бъдат обвързани и а, ще постигнат последователност? Thank you. Welcome. Моят въпрос е малко по-прозаичен. Става дума за екологичните правни актове, които никак не са ефтини. Ние искаме да изградим една рамка, нашите граждани да живеят по-добре, да живеят в една по-добра среда. Естествено, в момента вършим всичко това на фона на една а, сериозна финансова криза в Европа. А, комисията го нарича фискална консолидация в други държави членки, доколкото разбирам, това ни кара да обърнем внимание на същинските проблеми а именно прилагането на екологичните правни актове, справенето с отпадъците, местните власти са онези, които трябва да изпълняват тези задължения, да предоставят услуги и а, когато се опитват да постигнат това по умен начин, си реч по-ефтино, се сблъскват с други правни актове, най-вече свързани с конкуренцията и съответно не са способни да се консолидират и да предоставят по-добри услуги, затова загърбват тези услуги. Когато обсъждате това с колегията, с комисарите, ще положите ли усилия именно екологията да бъде отчетена? Следващия. Оресте Роси. Оресте Роси. Да, започвам с няколко въпроса към господин комисаря. Какви са възможностите да се преборим с нарастващото замърсяване на моретата, най-вече чрез пластмаса и други изкуствени материали? Можете ли да ни кажете нещо по-конкретно? И освен това, бих чула нещо повече за това как смятате да реагирате на политиката на Китай, свързана с продажбата на продукти, които са и вредни, и съдържат токсични материали и тежки метали. И освен това, по отношение на управлението на отпадъците, ще ви попитам, смятате ли, че рециклирането и оползотворяването на отпадъците в Европа е максимално уредено? Благодаря, господин председател, казва госпожа Хибнер. Аз съм а, дрескава, настинала съм и затова просто ще предоставя думата на а, следващия колега по вашия списък. Юдит Меркелс. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, че очертахте пътя напред. Искам да ви запитам за визията, която имате. Къде искате да се насочите? Говорите за усъвършенстване на наличния инструментариум и за това прилагането на действащата рамка да бъде подобрено. Разбира се, ние винаги се стремим към това. Ние определяме правилата и искаме те да бъдат поддържани на ниво вие освен това казвате, че истинската цена, економическата цена, платена, трябва да бъде отчетена. Кои са тези реални мерки, които ще предприемете? Ще ми се да стана свидетел на едно общество, за което си мечтаем. Запознала съм много от колегите с идеята за едно общество – в което няма да притежаваме електроуредите, а ще ги взимаме на лизинг и ще ги връщаме, защото те ще бъдат рециклирани а, изцяло и да не ги изхвърляме. Това вече има своята економическа стойност. Първата стъпка към постигане това би предполагала поемане на отговорност сред производителите. Според вас има ли някакво облага от тази идея за обществото. Мадам. Госпожа Катрин Солие. Благодаря, господин председател. Суровините и оползотворяването на отпадъците са два проблема, които са свързани. Бих се спряла на пластмасовите отпадъци. Възможно е, е оползотворяване, още повече, че е, това е свързано и с отделянето на енергийна стойност. Ние можем да събираме тези отпадъци и да ги е, рециклираме, така че да могат да се оползотворяват. Какво би ни казал господин комисаря именно във връзка с е, подобни евентуални планове за оползотворяване на отпадъците и от гледна точка на е, енергийната ефективност. А що се отнася до едностранния внос от Китай на продукти, които съдържат и метали, как можем да решим проблема? Следващият оратор, госпожа Ускок. Благодаря. Господин комисар, поздравявам това, че вие се обявявате съвсем категорично за е, ефективност на ресурсите по отношение на суровините, на природните ресурси. Естествено, че каталогът е много дълъг. Имам предвид проблемите, свързани с обозначаване, етикетиране, рециклиране и така нататък. Въпросът обаче е не какво точно, а как да постигнем това. Ние може би ще успеем да вземем едно такова решение и да го прокараме в парламента, но как ще се споразумеем с съвета, с комисията, а вие от своя страна как ще се договорите с държавите членки? Естествено, това е свързано с функционирането на пазара, с брутния вътрешен продукт. Освен това, Китай се превръща в една нова колониална сила в Африка, точно по отношение на природните ресурси, на природните богатства. Естествено, че нещата са свързани и с конкуренцията, но въпросът е не толкова какво, а как. За последен път говори говорите днес за ресурсната ефективност. Имате думата, казва председателя. Благодаря. Ще започна с въпроса за приложението. Има огромни разлики в Европа. Да, наистина, прав сте като имаме предвид последният доклад, публикуван миналата седмица за прилагането на разпоредбите за отпадъците, е, там виждаме доста симптоматика. Какво да правим? От наша страна трябва да положим максимални усилия да предоставяме информация чрез гражданите, чрез различни семинари – Другата възможност е да предоставяме насоки, но в основни линии, в областите, които споменах, има разлики между страните. Унези, които са предприели нещо и други, които все още не са наясно какво могат да направят. Имаме 4 или 5 държави, сега ще проверя. 5 страни в Европа, където по-малко от 5% от отпадъците се изхвърлят в депа, в някои над 80%. Ето такава е разликата. И посланието на доклада е, че когато държавите решат, че ще трябва да решат този проблем, то ще променят логиката си на мислене. А, вместо да разглеждат отпадъците като проблем, ще ги разглеждат като източник на средства. Но тази смяна на нагласите изисква доста време и в Европа, що се отнася до отпадъците, ние наистина се развиваме. След това имаше въпрос за биоотпадъците. Съобщението в тази област бе прието през 2010 година. Има възможност за усъвършенстване на работата с биоотпадъците, но за да постигнем успех трябва да прилагаме стриктно действащото законодателство и смятаме, че директивата за депонирането може да бъде прилагана по-стриктно. Съобщихме ние в комисията, а, това съм го казвал и многократно, че трябва да имаме критерии за производство на висококачествени биоотпадъци, за тяхното използване в селското стопанство и въвеждане на задължителни правила за събиране на тези отпадъци, а, съобразно директивата от 2008 година. И всъщност целта ни е да постигнем именно онова, за което вие говорихте. Въпросът свързан с кампания. Всички знаете, че там историята е много дълга. Няма бързо решение. Нещата са доста трудни. Непрекъснато поддържаме връзка с италианците, с регионалните власти. Преди няколко дни получихме новия план за управление. Две неща трябва да предприемат те. От една страна да изградят инфраструктурата. Когато се изгражда инфраструктура са необходими години, дори незабавно да започне строителството. И на второ място трябва да има план за управление на отпадъците. Получихме го, не мога да го коментирам, но мога да ви кажа, че последният план, който получихме, или отговора по-скоро, който получихме, се основава на постановлението на съда. Ние не сме удовлетворени от този отговор, защото той не осигурява решение в дългосрочен план. Не мога да направя сега коментар, но смятам, че още доста работа има за вършене. Важният въпрос е да се организира събирането на отпадъците, да има разделно събиране на отпадъците – така че трябва да се върви последователно а, и да се изпълняват всички стъпки, в противен случай няма да има устойчивост. Ние сме в разгара на една оценка, защото имаме процедура за несъответствие и не мога да коментирам по-пространно, но ще положа максимални усилия да бъде намерено решение на този проблем. След това имахме един въпрос от е, Ян Гербранде. В основни линии има две грешки, които биват допускани, когато се говори за ресурсната ефективност. От една страна се опростяват нещата и се говори така както вие говорите за суровини, като че ли те са единствения проблема. Не е така от друга страна опростяваме ресурсната ефективност, като поставяме рак, знак на равенство с енергийна ефективност. Аз се гордея с това, което ще представим утре като основна цел на ресурсната ефективност. От политическа гледна точка тук няма никакво двусмислие. И смятам, че наистина още по-добре, че генералните дирекции не гледат с някакви, а, някакво съмнение на а, това предложение. Не смятам, че ще трябва да водим една непрестанна а, битка, но нещата стоят точно така, както вие ги обяснихте и това няма да им обегне от моето внимание. Ако липсваш в ресурсната ефективност, то е именно а, разглеждането на природата като източник на а, природни богатства. И втория въпрос беше за Life Plus. Ние в момента се още водим тази битка с, лай, за Life Plus. Е, те първо ще обсъждаме по същество с какво трябва да се захваним предвид финансовата перспектива, нашата политика според мен трябва да се вписва и в другите политики. Като комисар за околната среда, аз имам около 400 милиона евро годишно. Ако вземем предвид европейския бюджет, сумите, които се разходват за несъмнени екологични въпроси е 12,5 милиарда. Значи аз управлявам малко средства, но потребявам огромни суми. Така че голям менеджер и незначителен потребител другите трябва да разберат, че трябва да се приоритизират екологията. Именно за това ще разработваме една нова политика. Момента не е лесен и ще трябва да положим доста усилия. Обеден съм обаче, че ни трябват конкретни цели на фона на Life Plus, за да решим някои от конкретните проблеми. Life Plus беше нещо чудесно, защото ставаше дума за малки суми за постигане на значими промени което се оценява високо от регионите, от държавите членки и от гражданството. Имаше и въпрос за ясно заложени цели. Всъщност, никога не сме имали намерение чрез тази основна програма да имаме ясни цели. Ясните цели трябваше да бъдат заложени в пътната карта. Проблема е обаче е, какво определение да дадем на ясни, недвусмислени цели. Трябва да вникнем в този въпрос. Има широко разбиране по тези въпроси. Но ние трябва да разработим нещо, което да е тъй простичко, че да може да бъде приложено, наблюдавано на регионално равнище, ако това е възможно, и да бъде изпълнено до край. И ако има възможност да бъде включено в цикъла от дейности за 2020 година. Сиреч да стане част от нашата економическа политика, като една заложена цел, която отчита екологичните аспекти. Имаше един интересен въпрос за финансовите затруднения в Европа и отчитането на екологичните аспекти предвид тези затруднения. В комисията обсъждахме въпроса за годишния растеж. Знаете, че беше публикувана тази информация за първи път тази година а, с отчитане на текущото състояние на економиката, на финансовите пазари, особено свързано с стабилността на еврото и обслужването на заемите и така нататък. Това е въпрос, който изисква сериозни усилия. Но по време на дискусията стана ясно, че днес ние се намираме в положение, при което екологията отстъпи. Ръста на брутния вътрешен продукт върви надолу. Едва ли някой може да каже, че за това е виновна околната среда. Истината е, че соченото с пръст на екологията като един а, разход, който прече на, раз, на растежа, е неприемливо. Аз не казвам, че няма връзка въобще, но ако вече вървим надолу, защо да не помислим а, какви работни места са ни нужни, а не след 10 години да си задаваме въпроса какво можем да направим, за да решим очевидните въпроси, свързани с опазването на околната среда. Тук не става дума за количеството, а за качеството на растежа. Защото ако решим този въпрос с качеството, ще можем с един куршум да убием два заека. И не защото имаме някакви екологични изисквания, а защото отчитаме тези изисквания. Отпадъците от пласт, маса. Този въпрос стои на видно място в програмата на комисията. През ноември имаше един семинар с участието на депутати от Европейския парламент, бе да ясно зададена насоката, която смятам да следвам. Има широко мащабни въпроси, които трябва да бъдат решавани на международно равнище, но ние не трябва да продължим да работим по редица предложения, които бяха споменати тогава. Едно от нещата, които ме шокира по време на семинара, бе, че а, голяма част от това, което се изхвърля в нашите океани, всъщност се изхвърля от сушата. Така че ако не спрем да генерираме отпадъци на сушата, няма да можем да спасим океаните и тези примери трябва да ги имаме предвид. Още веднъж повтарям, това не е политика, която ще отлагам във времето. Несъмнено ще действам сега. Китай. Не бих коментирал тази тема, защото имаше конкретен въпрос за металите. Не зная дали ще можем да ви изпратим писмен отговор. Това, което мога да кажа сега е, че няма никакво съмнение, че тяхната политика е съвършено ясна. Те са важен глобален играч и прилагат политика, която да укрепи позицията им в света. Юдит Меркеш съвсем правилно посочи нещо, а, с което съм съгласен за лизинга. Мога самия да дам пример за Мишла. Там те, Мишлен, имам предвид, те там не продават а, гумите, те по-скоро ги отдават на лизинг. И така постигат ефективност на потреблението След това имаше отново въпрос за пластмасите, за Китай. Отговорих на тези въпроси. И последния въпрос мисля, че се повтаря. Въпросът не е какво да направим, а как да го направим. Съгласен съм. И това засяга всички други въпроси. Благодаря много. Втората тема за биоразнообразието Имам три въпроса. Вие можете да отговорите на два-три въпроса едновременно. разнообразие, госпожа Карбах. Благодаря на вас, господин председател. Благодаря и на господин комисаря за това, че е тук сред нас и отделя време за среща с нас. Да, говорихме за растеж и за качество на околната среда, е, растежът е, сам по себе си е, не ни върши чак толкова много работа. Ние трябва да го свържим естествено и с програмите за действие за опазване на околна среда. Едната програма изтича през 2012 година. През 2010 година бе публикуван доклад за състоянието на околната среда Европейската агенция за околна среда показа, че е, в доклада си, че има още много-много задачи, които предстои да свършим. Кога ще представите всъщност следващата програма за действие в областта на опазването на околната среда? И е, междувременно вече е бе съобщено, че ще има и план за действие в областта на иновациите? Към кого се насочвате най-вече в е, промишлеността, в е, рамките на гражданското общество, граждански организации, неправителствени организации? Благодаря. Колежката Пелия. През 2006 година отчетохме е, всъщност една програма за биоразнообразие, но междувременно вече знаем, че тя се е, провали или не доведе до желания успех. В Нагоя е, вече бе поставено началото на по-нататъчни, да се надяваме, важни и полезни решения. Планът от е, Нагоя е, и съответните е, мерки и действия би трябвало да е, залегнат в конкретна програма и да се започне с изпълнението им. Най-вече е, това се свързва с необходимостта да реализираме целта за Европа 2020, която е свързана с опазването не само на биоразнообразието като цяло, но и на биологичните видове. Какво ще е, предприемете, господин комисар, през следващите месеци във връзка с е, уточняването на методите, инструментите, координацията в рамките на Европейския съюз относно санкциите във връзка с е, екологичните престъпления и нарушения? Ще можем ли да се радваме на едно по-добро за биологично разнообразие или по-добре защитено? Пет минути, господин комисар. На първо място седмата програма за околната среда. В средата на годината ще направим оценка на плана за действие, шестия план. След това ще решим как да вървим нататък. Нямаме намерение да има а, разминаване в мненията. Има много добри аргументи за седмата, седмия план за действия. И когато обсъждахме този а, план, аз помолих да се съсредоточим на нещата в тяхната последователност. А въпроса за това как ще вървим напред ще бъде решен, когато настъпи момент. А, и Въпросът, който Сандрин зададе е какво ще правите през второто полугодие, е свързан с това. през 2011 ще решим много въпроси, които ще определят нашето бъдеще в областта на селското стопанство, политиката за рибното стопанство, за сближаването. Тогава ще има и наши предложения, които да са свързани с стратегията за биоразнообразието, предложения свързани с ресурсната ефективност и всичко това ще трябва да бъде взето предвид и тогава ще имаме доклада за шестия план за действия. От доклада разбираме, че отговорите и подходите – които ще възприемем днес, за да решим екологичните проблеми, са много различни от онези от преди 10 години, когато на дневен ред беше шестия план. Така че в началото на 2012 би трябвало да подготвим някакъв документ, който да е следващата фаза – но сега не ми се ще да поемам ангажименти за седем, седми план за действие, тъй като има други задачи, по които трябва да работим междувременно. Освен това, нямаме време за губене. Не можем да си позволим да губим време. И затова е изключително важно всички да си сътрудничим, за да не пропуснем възможностите. Когато имаме финансово предложение, това финансово предложение ще обхваща следващите 5 до 10 години. Тогава ще е твърде късно да внасяме някакви предложения за седми план за действие. Ние трябва твърдо да кажем какво смятаме да правим. Но колебания аз нямам защото често се казва, тук цитирам, комисията се колебае. Стратегията за биоразнообразието ще бъде подготвена възможно най-скоро. Има някои а, проблеми по процедурите, като например оценката на въздействието. Ще ни трябват още няколко седмици. Тук съм напълно откровен. Но сме на последния етап, на последната права. Стратегията ще стъпе върху няколко реалистични подцели. Ще има а, пътна карта за цялостно прилагане на <clears throat> действащите актове. В основни линии така отговарям и на въпроса на Сандрин – и ако позволите, ще допълня още едно нещо за действащото право и свързано с натура. Тук сме стигнали до един зрял етап на прилагането. Увеличихме от 17 на 18%, което е положително. Трябва да бъдат подготвени надлежните планове за прилагане, подкрепени с съответното финансиране. Много внимателно следим какво правят държавите членки и мога да ви уверя, че на този въпрос ще обърнем нужното внимание. Благодаря ви много. Преминаваме към втория кръг от въпроси, свързан с прилагането на действащите актове. Ще започнем с господин Лоренц, който току-що влезе. След това господин Йоргенсен. And, and благодаря, господин комисар. Както винаги давате отлични отговори. Имам няколко въпроса за уреждането на въпроса с пестицидите. Преди няколко години нов регламент бе прият за пускането на пазара на пестициди. Един от първите срокове вече изтича, свързан с прилагането на 14 юни. Няма и 5 месеца до тогава комисията следва да има регламент за изискванията за данните, свързани с активните субстанции, влагани в пестицидите. Въпросът е много важен. Е, действащите такива изисквания са от 1991 година. Очевидно, че нова информация е предоставена вече, нови а, е, законодателни актове са приети, с други думи трябват ни и нови изисквания нови условия. Въпросът ми към вас е следния. Дали ще е възможно тези изисквания да бъдат подготвени преди 14 юни? Ако не, готови ли сте да се изправите пред това положение? Какво ще направите? И още един въпрос пак свързан с пестициди. Става дума за остатъчните вещества в храните, тестванията в магазините а, могат да покажат дали се спазват тези изисквания. Какво ще кажете по този въпрос? Благодаря, че сте при нас, господин комисар. Благодаря за интересните неща, които ни казахте. Вие осветлихте нещата от няколко аспекта, но, както казаха и преждеговорившите, много е важно най-сетне държавите членки да започнат да прилагат законодателството. Много е потискащо това, че ние тук си стискаме ръцете, гласуваме разумни разпоредби, а на национално ниво те не намират приложение при отпадъците между Австрия и Италия, Германия и Великобритания няма големи разлики. Господин комисар, искам да ви попитам, да ви помоля, въпреки прегръкналостта си, да издигнете глас и да осъдите нарушителите, и то моментално. Благодаря. Сега Крис Дейвис допълвам въпрос на господин Йоргенсен за пестиците. Защо комисията не задейства принципа за предпазливостта, за предварителните мерки? И, защото това влияе и на населението. Има действия, които някои държави членки вече са предприели в тази посока. И въпросът ми е, като имаме предвид екологичните разпоредби и това, че в много държави няма критерии за инспекции, комисията преди 12 години въведе някакви критерии за минимални изисквания за екологични инспекции. Имаше твърдение, че това трябва да стане директива, но има огромни различия между държавите членки. Има държави, в които има такива критерии, има държави, в които въобще няма никакви административни процедури за системни инспекции, а, свързани с околната среда. А в други те са рутинни изисквания. Комисията обръща ли внимание? Смятате ли да разработите така, да приемате такава директива, защото законите следва да се спазват? Uh, Благодаря. Един от въпросите, които изчакваме е прилагането на правото на Европейския съюз а, по отношение на съдържанието на горивата на морските съдове. Комисар Поточник, вие обещахте предложение за такива актове към края на миналата година. Не виждаме такова предложение кога ще го направите? И друг въпрос, свързан с качеството на въздуха, който засяга здравето на нашите граждани. Чакаме да бъде направен преглед на пределните стойности за емисиите, националните стойности. Това е нещо, което е необходимо, тъй като е свързано с стратегията за качеството на въздуха. Докъде са стигнали тези обсъждания? Балтийско море, страните от Балтийско море са представени тук. Може би ще видим някои други служби, които са представени тук. Всички въпроси до тук бяха свързани с прилагането на правните актове. Имате възможност за коментари. For the questions which are connected with the pesticides, I have to be frank. Uh, I don't... Трябва да ви бъда честен. Нямам отговор на първия въпрос, който ми зададе, зададохте, но и на двата въпроса ще ви изпратя отговор в най-кратки срокове в писмен вид. Не разполагам с информация за това, че ще бъдат задавани такива въпроси за неспазване на срокове. Надявам се всичко да бъде наред, но честно казано не знае в момента докъде са стигнали а, докъде е стигнала работата по този регламент. Както ви обещах, ще получите писмен отговор и на Крис отговарям по този начин. А, въпросите за пестицидите ще, бъдат, ще получат отговор в писмен вид. Що се отнася до въпроса за прилагането, това е наистина много сериозен въпрос и подобно на много други области а, нямаме а, някаква магическа пръчка, с която да ги решим. В Европейския съюз има несъответствие в правните разпоредби и честно казано необходимо е да бъде проведен един сериозен политически дебат. Моето намерение е да излеза с едно съобщение към средата на настоящата година и всички тези въпроси, които вие засегнахте – като например критерии за екологични инспекции а, и нуждата от конкретна директива а, или пък дали е необходимо да има агенция за управление на отпадъците. Всички тези въпроси следва да бъдат решавани системно. Ще ми се да разчитам на вашето подкрепа и по тези въпроси. Е, ще излезем с политически документ и ще опишем всички тези въпроси, които се нощаят от решение. Нищо няма да бъде замитано. Аз бях ръководител на екипа по преговорите за Словения в предприсъединителния период и по това време Имаше доста сериозни преходни клаузи, които бяха договорени в областта на водите, отпадъчните води. В тези области са нужни значителни инвестиции, ако желаем да постигнем съответствие с европейското право по време на моя мандат тези преходни периоди ще изтекат и ще бъде от изключително голямо значение, когато и вие и ние говорим за бъдещето на политиката за сближаване, да отчетем тези въпроси. А, сами за себе си държавите членки не могат да решат тези въпроси. Между другите, съвършенно логично е, да има съфинансиране, да има подпомагане от страна на Европейския съюз, защото така помагаме не само на въпросните държави членки, а на всички други. А, ние разбрахме от последните заполуки в а, Унгария колко лесно може да бъде замърсен Дан, Дунава. И въпросът трябва да остане на преден план. Що се отнася до сярат? нямах представа, че сме обещали да направим това до края на миналата година, но а, вече в процедура за окончателно довършване. Направихме и обсъждане за качеството на въздуха. Целта на този дебат бе именно такава да обърнем внимание на цялата колегия на този проблем. Има два главни проблема, които съзираме. В някои по-конкретни области, а, примерно праховите частици в градските зони, озона, там нещата не се развиват добре. В крайна сметка това е свързано с източниците на праховите частици, да речем. Източникът Тук е транспорта. Проблема не можем да го решим, като а, въведем някакви прагови стойности в директивата. Трябва да се заемем с въпроса за праховите частици, разбира се, но трябва да положим грижи всички тези предложения, които са в правомощие на другите ми колеги, наистина да постигат конкретни резултати, да спомогнат държавите членки да постигнат конкретни резултати. И именно това бе в основата на дискусиите, които проведохме. Така че заключенията изискват да предприемам нещо подобно на това, което направихме в областта на енергетиката и изменението на климата. Тоест, трябва да имаме транспорт, енергетика включени, когато разработваме политиката и това трябва да стане най-късно до 2013. С други думи, аз това не го разглеждам като а, разсрочване на проблема, но ще ни трябва година и половина за директивата, а може би и две, защото в крайна сметка трябва да сме наясно какво можем да постигнем и дали ще има съответната подкрепа от другите колеги и дали ще бъдат постигнати конкретните резултати в държавите членки. Това е същинския въпрос. И последния кръг от въпроси разни всеки от взелите думата ще има по една минута. Благодаря, ще опитам а, накратко. Първо, искам да ви поздравя за отличната работа по, в областта на ефективното използване на ресурсите. Говорихте за ясно очертани цели. А защо да не а, посочим ясна цел за 2050 година, например затворен кръговрат при използване на ресурси, не само нулеви емисии. И във връзка с това имам три въпроса. Първо, какви планове имате по отношение Uh, на партньорствата за иновации, т.е. бизнеса и научните среди. На второ място, как стоят нещата с, с инициативата, т.е. Как е, какво е отношението на тези партньорства към инициативата за суровините и на трето място, каква е вашата политика по отношение на контрола при източника. Благодаря, господин комисар. Аз също искам да ви поздравя за добрата работа. Моят въпрос е свързан с споразумението Европейски съюз Меркосур. Скандално е, През 2009 година комисията извърши оценка и се смята, че 272 милиона хектара тропически гори се разрушават в следствие на това което става там. Това са 12% от горите в Бразилия, като тук изобщо не споменаваме разрушенията на гори в следствие на а, мигрирането на населението и производството на биогорива. Какво се прави по този въпрос? Благодаря, господин председател. Имам два малки въпроса. Единият е свързан с индустрия, промишлените емисии. Миналата година приехме директивата за промишлените емисии и още преди да приключим работата по нея имаше работни групи на комисията, които вече работеха по нов инструмент за намаляване на вредните вещества във въздуха и търговията с емисии. Междувременно чувам, че комисията е прекратила работата си си по този проект. Можете ли да потвърдите това, защото за сега не е съобщено е, официално и ако наистина е прекратена работата, защо? Втори въпрос в работната програма на комисията е записано, че тя ще се занимае и с набляването на въглеродните, е, въглеродните емисии в товар, при товарните превозни средства. Как точно? Благодаря, Михаил Тремополос. Благодаря, господин председател. През ноември ЕФСА прие документ с насоки, за оценка на ГМО и тяхното въздействие и мигриране. Има екологични насоки, които влизат в сила по процедурата на комитология. Става въпрос за процедурата за, на разрешаване на ГМО. Можете ли да кажете как вие и главна дирекция околна среда сте били в, привлечени към участие в тази процедура? за да може действително а, интересите на околната среда да бъдат запазени. И какво ще стане с трите вида ГМО, които вашия колега Дали възнамерява да разреши? Благодаря, господин председател. Както знаете, в работната програма до 2000, за 2011 година на комисията се работи и за защита от бедствия и аварии. Какво точно се предвижда? Действително ли ще има координирана защита от бедствия и аварии на европейско ниво? А, защото действително има бедствия, които засягат повече от една държава. Например, дим, който преминава и причинява трансгранично замърсяване, реки преминават през повече от една държава и така нататък и така нататък. Искам да попитам дали комисията възнамерява да създаде фонд за бедствия и аварии, който да бъде е, пряко достъпен. Има, разбира се, фонд за солидарност, но той влиза в сила само тогава, когато щетите добият гигантски размери. А ако имаше фонд, който е оперативен, който е бързо достъпен, той би бил много полезен при настъпването на природно или екологично бедствие. Аз не знам дали това е комисарят, той не е по гражданската защита. Колегата Георгиева отговаря, но добре, вие ще отговорите. Имам въпрос и едно искане към комисаря. бе прията резолюция за технологии, които залагат на въглерода. Искам да попитам докъде е стигнала работата. И на второ място, ние ви изпратихме една проектоконцепция за въвеждане на екологична такса в Европа. Въпросът ми е, ще бъде направено някакво проучване в подкрепа на това предложение и могат ли колегите да започнат с техническите консултации? Намаляването на субсидиите за въгледоби също не е от ресора на комисаря. Последна Криста Клас. Благодаря, господин комисар. Стремим се като че ли да изчислим всичко днес. Питам се дали е възможно това. Днес сутринта видяхме, отхвърлихме един доклад, който се опитваше да постави измерими параметри, а вие поставихте въпроса за качеството на растежа. Сега имаме регламент за еколого-економически баланси. Тук си като че ли се прави опит да се сравняват несъизмерими и неизмерими величини. Как да е, сравняваме ябълки и круши, как да сравняваме това, което е на входа с онова, което е на изхода. Все още не сме я докарали до там, че да имаме такива е, параметри. Кой ще измери ефективността на ефективността, щом за това говорим? Председателят, тъй като аз съм докладчик по това досие, смятам, че е много а, така разумно да се вземат статистиките на ЮНЕП, за да се измеря и успеха с неуспеха. Но, господин комисар, това беше последния кръг от въпроси. Въпросите бяха много. Каквото не успеете, ще получим писменно после от вас. да, за съжаление точно така ще стане, казва комисаря. А, бе зададен въпрос за инициативите за съвместни, съвместни инициативи за технологии и публично-частните партньорства. Аз много вярвам в тези инициативи и в публично-частните партньорства. Това бе обсъдено при последния семинар на комисията. Тогава говорихме за новаторски фина... начини за финансиране. Когато имаме строга финансова дисциплина, потенциала за намиране на ресурси в Европа е ограничен, а от друга страна имаме растящи нужди, които трябва да бъдат решени със средства на европейско равнище. Най-разумно е тогава да се привличат средства чрез държавни средства, т.е. европейски средства – допълнени с национални средства, национални държавни средства или пък публични плюс частни средства, което ще рече, че се формират един вид публично-частни партньорства. А, съвместните инициативи са именно такова решение. Смятаме ли да използваме този инструментариум в екологията? Да, имаме такова намерение – имаме намерение да използваме новаторски инструменти в екологията, за да освоим потенциала в Европа по-ефективно и да изграждаме партньорства в областта на иновациите и научно-развойната дейност. Инициативата за суровините бе отложена. Утре трябваше да бъде прията, но това е отложено за следващата седмица. Един от трите стълба е стълба, който е свързан с ресурсната ефективност и съпъсващите екологични въпроси. Така че намераме добро решение на тази инициатива на този въпрос в инициативата. Споразумението за Меркосур. Е, Честно казано, не съм виждал тези цифри, които вие споменахте и ще трябва да проверя. Разбира се, онова, което се обсъжда вътрешно в комисията, то става част от вземането на решение, но водещата роля се играе от водещата дирекция по този въпрос. Това, което мога да направя, разбира се, е да проуча въпроса, който вие засегнахте, да се осведомя по-пълно и да проследя какви са последиците. Разбира се, ние правим всичко възможно по прилагането на новия регламент, е, който бе свързан с е, незаконния е, внос на дървен материал и незаконния дърводобив а, стъпка по стъпка се опитвам да, опитваме да решаваме този въпрос. Имаме едно-две предложения. Аз в четвъртък присъствах на конференцията и смятам през 2011 да работим още по няколко такива инициативи. Що се отнася до а, схемите за търговия с емисии, не знам къде точно сложихме тази бележка, но Първото нещо, което исках да спомена, беше, бяха тези схеми, гражданската защита и ГМО-тата. Нито един от тези въпроси не е в мой портфел, но ще се постарая да кажа няколко думи. Не знам дали е отложено или преустановено това, което се прави по първия а, въпрос. А, бих могъл да имам информация, когато ми бъде предоставена тази информация, стигне до моя кабинет, ако засяга екологични въпроси. По въпроса за ГМО-тата, комисията полага усилия да има пълна координация, когато въпросите са интердисциплинарни, когато са хоризонтални, трябва тук да ви кажа, е, че комисарят Дали а, в крайна сметка следи целия екип от Генерална дирекция околна а, среда. Така че трябва да разчитаме, че всички там си вършат работата, както се очаква. Гражданската защита всъщност доста знае по този въпрос, тъй като съм работил много Моята колега Кристалена обмисля идеите, тя предложи нещо подобно на колегиума. фонда, който е създаден за солидарност, той не цели да предостави спешна помощ на държавите членки. Там има цяла процедура с критерии, с ограничения. И е необходимо и държавите членки, и парламента да дадат своето съгласие. А, така че финансовата помощ може да постъпи до година. По отношение на гражданската защита, там нещата са по-различни а, извън Европейския съюз, ние бихме могли много бързо да реагираме с предоставянето на помощи. А вътре в Европейския съюз вие сте, вие сте прави, такъв механизъм липсва и това е един въпрос, по който моят колега ще работи. Ще изпратя писмен отговор, а, що се отнася до а, въпросите свързани с цианида и на последно място имаше въпрос, ако правилно съм разбрал, отвъд това, което се случва с БВП. Вижте, ако някой си мисли, че данните за БВП много лесно се събират, греши. Днес БВП е всъщност един компас за нас – той ни показва колко бързи са оборотите на двигателя, обаче в каква посока вървим, не можем да разберем и не знаем колко гориво ни трябва. Някой, разбира се, трябва да очита всички тези аспекти и много се очудвам да науча, че комисията сутринта не е гласувала положително по доклада. Този въпрос се нуждае от много внимание. Днес имаме повече въпроси и по-малко отговори. Това е разбираемо. Но като разполагаме с този компас, можем да тръгнем в погрешната посока. И ако продължаваме да вървим в тая посока, ще се сблъскаме с проблеми. Добре, много благодаря на Янеш Поточник, както винаги. Той бе обстоен, показа ангажираност. Знаем, че вие водите битки за много въпроси. Видях 73 точки, които сте вписали в документите си. Искам тук да приключа. Вие споменахте, че 2011 е година от решаващо значение споменахте стратегията за 2020 година и тази година е решаваща за реформата в скотопанската политика, за рибното стопанство, за структурните фондове и другите значими досиета – Комисията застава зад вас и ние поемаме ангажимент да следваме новата посока на Европейския съюз и нашите индустриализирани общества. Още веднъж благодаря и ви желаем успех с вашия портфел и по време на обсъжданията. Ще се видим следващия път за обмяна на мнения. Очаквам с нетърпение следващия дебат казва господин комисаря. принцип е important. Marita. Marita. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen... Скъпи колеги, продължаваме. Предстои ни да гласуваме по три а, е, точки от дневния ред. Точка 22. Доклад за 2010 година относно изпълнението на програмите на политиката за сближаване за 2007-2013 година. Докладчик е, Хосе Мануел Фернандес от НП. Получили сте списъка за гласуване. Започваме с гласуването. Изменение второ. Ще гласуваме в три части. Текста, първа част. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Трето изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шест. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Седмо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10. За. Против. А как гласува НБ? Е, изобщо не гласува. Въздържате ли се? Хайде да повторим. Гласуваме по точка 10. Кой е подкрепя? Кой е за? Добре. Против? Въздържали се? Приема се. 11 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18. Гласовете за. Гласовете против. Въздържали се. Приема се. 19. Отново гласуваме в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 и 21 с устно изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Следва 22 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 за. Против въздържали се, отхвърля се. 26 гласовете за, против, въздържали се, приема се. 27 кой е за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 30. Гласовете за. Против. Въздържали се. Приема се също. 31. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 32. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 33 за. Против. Въздържали се, приема се. 34. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Проверка. Налага се да проверим резултата. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 37 за. Против въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. А сега вече заключителното гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 51 за, 1 против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравяваме докладчика Хосе Мануел Фернандес. Следващата точка по дневния ред е точка 23. Also 23. Добре, точка 23. Политически предизвикателства и бюджетни средства за устойчив Европейски съюз след 2013 година. Докладчик Гербен Ян Гербранди. Имаме едно първо предложение, в което не са участвали всички, затова искам да попитам дали можем да го гласуваме или има възражения срещу а, в гласуването. Това е обединеното изменение едно. Не е консолидирано, но ако няма възражение, изменение едно с устно изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, ще трябва да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. С много малко се приема 28 на 26. Параграф 1. Това е оригиналният текст, който гласуваме разделно. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 2 за, против, въздържали се. Да проверим. Край на електронното гласуване приема се очевидно. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, а 12 отпада. 6 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Девет за, против, въздържали се, приема се. Десет. Разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, против, въздържали се, приема се. Сега продължаваме с изменение 20 за. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за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 въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, от, а 32 отпада, 33 за, против, въздържали се, Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. 34 електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 35 за.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 против, въздържали се, приема се. 40 са против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме така изменения доклад, електронно, начало на гласуването. Край на гласуването. 55 за, 2 против, няма въздържали се. Честито на автора Гербанди. Благодарим му за това становище. Die letzte Abstimmung für heute сега последното гласуване за днес. Крис Дейвис. Моля да бъде свален от дневния ред и прехвърлен към координаторите утре. Това е комисията за обществено здраве. Нашата задача е да предвидим критерии, които целят да защитят човешкото здраве. Вместо това докладчика очаква от нас да избираме между конкуриращи се технологии, въпреки че комисията докладва, че след нейните проучвания а, радиацията от тези два вида технологии могат да влушат човешкото здраве, а, което не е по-лошо от това, което може да е причинено от няколко минути на самолет и преминаването през скенери. Ако ние ще трябва да препоръчаме една технология за сметка на друга, ние избираме един производител за сметка на друг. И а, милиони а, евро ще бъде крайния резултат, ако летищата в Европа ще бъ, закупят тази апаратура. Нямаме регистрирани лобисти в този случай и а, не бих искал търговските интереси да предрешат решението и бих искал координаторите да огледат този въпрос. Благодаря на Крис Дейвис за това изказване, но моментът е малко преди гласуването, така че ще трябва да гласуваме по съвест темата е в дневния ред. Виждам, че на пазара се появяват нови разработки, иновации, иновативни продукти и технологии. Ние не сме водеща комисия в този случай. Ние отговаряме единствено за становище по темата. Водещата комисия ще трябва да се произнесе. Не знае какво ще кажете. Да отложим ли гласуването? Ние все пак си имаме докладчик по становището, подготвено е становище, включили сме го в дневния ред за гласуване. Така че питам а, сега след изказването на Дейвис, а, Крис Дейвис, кой е за отлагане? Господин председател, ако ние отложим гласуването, е, въпросът е, е кога е, водещата комисия ще може да вземе под внимание нашето становище. Благодаря, господин председател. Аз съм в комисията, която е водеща. Замествам в тази комисия при никакви обстоятелства, които изискват отлагане на този въпрос. Не можем да предвидим всъщност такова отлагане. Вие сте прав като председател да кажете, че има цяла поредица от изменения и всички членове на комисията ще решат харесват ли им те или не това, което каза нашия добър колега Крис Дейвис за търговските интереси, е така. Но ние не предрешаваме каква технология да се избере. Ние убеждаваме комисията да продължи работата си а, и летищата и националните органи ще преценят какво оборудване да закупят. Те вземат решението си самостоятелно. Според мен няма основателни причини да отлагаме. Е, Аяла Сендър, последно изказване. Имате ли предложение? Господин председател, исках да кажа горе-долу същото. Наистина би трябвало да гласуваме по становището. Става дума за становище, което комисията е, по транспорта ще е, вземе под внимание. Ние вече сме обсъдили въпроса и то по един много открит и откровен начин. Още повече, че ние не препоръчваме нищо, така да се каже, еднозначно и конкретно. Просто посочваме факта, че има и технологии, които представляват един по-малък риск и по-малка опасност за здравето на хората. Това е един вид препоръка от нашата комисия. Има достатъчно е, изследвания в тази област. Комисията, Европейската комисия в крайна сметка ще взима решение по това е, кой да бъде производителя, така да се каже, и какви технологии да се предприемат. И така, продължаваме все пак с едно гласуване. Кой е за това да се отложи становището? Кой е против? Въздържали се? Да, е, ясен бе резултата. Ще гласуваме и така. Първо изменение. Крис Дейвис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8. Крис Дейвис. Е, първа част. Кой е за? Против? Е, започваме от начало. Кой е за първата част? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Ако искате проверка, естествено ще направим проверка. Моля, гласувайте по втората част. Край на гласуването. Приема се. Ако апаратчето ви не работи, е, ще трябва да е, отидете на друго място. Изменение 7. Е, първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се. И тя се приема. Няма възражение? Да. Добре, е така. Да, изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се. Съвсем ясен резултат. Приема се 11. На разделно гласуване първа част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се втора част. За? Е, против? Въздържали се. Приема се. Пето изменение. За? против, въздържали се, проверка по изменение 5. Бендет. Край на гласуването. Отхвърля се. Да. Шесто изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 9. Гласовете за, против, въздържали се, отхвърля се. 12. Изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Трето изменение, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 13. Крис Дейвис за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 15. Кой е за? Против, въздържали се. Проверка. 15-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 14. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 20. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 18. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Останалото отпада, няма да се гласува. На следващата страница 19-то изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 20-то изменение. Първа част, е, кой е за? Извинете, 21, да, моя грешка. Казва председателят. Първа част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. Трета част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 22. Гласовете за. Гласовете против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. Кой е за? Не. Съжалявам, това отпада. Също няма да се гласува. 29. Кой е за? Поправката е предложена от Крис Девис. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 30 изменение. Отпада, няма да се гласува. 31 Крис Девис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 32, кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 33, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 34, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36 няма да се гласува вече. 37 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 38 гласовете за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 39 Крис Дейвис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 Край на гласуването. Приема се. Не, не. Четирима са без карти. Така че е, наистина е прието. 49-то изменение. Кой е за? Е, гласовете са 28 на 28, за и против. Да, извинете ме, прави сте. След толкова много гласувания, наистина, погледът ти вече се помрачава и не виждаш добре и не мислиш добре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 45 гласа за, 12 против, 1 въздържал се. Докладът е, бе прият. Е, поздравяваме е, докладчика, автора на становището и благодарим за работата Крещенцо Ривелини. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, 25-та точка – Съюз за иновации, и промяна на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата. Колегата Джоао Ферейра е докладчик. Докладчикът има думата. Джоао Ферейра. Благодаря, господин председател. Може би не е зле да поизчакаме няколко секунди, докато се докато поутихне залата преди да започне. Dann würde ich auch bitten, diejenigen, die Искам да помоля онези, които нямат интерес към доклада, които искат да напуснат залата, да го направят по-скоро, за да може колегата Ферера да започне със своето изявление. for joining me. So you have the floor.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 Сега господин Ферейра вече има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Мисля, че нашата комисия съвсем своевременно реагира с а, този проекто документ, отнасящ се до предизвикателствата, пред които е изправена Европа след кризата. А, ние сме сред най-критично гледащите на въпроса. вече полагаме усилия в областта на здравеопазването, сигурността на храните, и много други области. Но в последните споменати, е, като че ли не достигат някои ресурси, говоря за храни, управление на епидемии, изменение на климата, защита на околната среда и така нататък. Това са ежедневни при въпроси, с които се сблъскваме и които са в ресора на нашата комисия, така че трябва да се застъпваме още по-активно за тях наука и развойна дейност. Това е нещо повече от иновации, които да се превръщат в продукти, които се продават на пазара. Е, инструментът е необходим, за да се справим с много повече проблеми, не само в Европа. Такива проблеми има на практика цялото човечество. Трока е, de impressões, deixar aqui mais do que за първи път обсъждаме този въпрос, за това просто ще нахвърлям някои кратки мисли по този въпрос, като естествено съм на разположение на всички колеги да изслушам и техните мнения. Имам някои идеи, които искам да споделя с вас във връзка с съобщението на комисията на тази тема. Усилията ни трябва да бъдат координирани, т.е. по-сериозно съгласуване е необходимо и срещу, и между държавите членки което естествено не означава, че не бива да се отчитат а, потребностите на онези държави членки, които са по-напреднали. С други думи, когато говоря за координация, тя не трябва да се отразява отрицателно някои държави, а трябва да дава по- сериозна основа за инвестиции, за изследвания, за развойна дейност, така че да се тласне напред економическото, социалното и териториалното развитие, което да бъде и устойчиво, и в духа на сближаването. Защото тук говоря за области като земеустройство, устройство на териториите, извинете, опазване на околната среда, подобряване на възможностите за качествен живот на нашите съграждани в Европа. Иновациите са ключов елемент в всички политически и социални сфери – екология, здравеопазване, образование, във всички тези области следва да се има предвид а, тласкането напред на иновациите. Иновации трябва да има не само в а, науката. De inovação eh, robustos и e eficazes. Esta era a última ideia que aqui gostaria de... Необходима ни е система за наука, техника и иновации, която да е едновременно ефективна и устойчива, защото ако искаме да имаме система на образование в държавите членки, която да включва всички слоева от населението, то всички неизбежно трябва да имат достъп до образование с добро качество. А въпросите, свързани с науката, техниката, екологията и здравеопазването, трябва да получат много повече внимание в рамките на това образование. В повечето държави членки в момента не се залага в достатъчна степен на тези аспекти, поради липса на средства, поради липса на квалифициран персонал, а, изследователски кадри липсват и това е, всъщност ни препятства да положим още по-големи услуги в областта на технологиите и иновациите. Толкова от мен, но с любопитство ще изслушам колеги. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Благодаря на докладчика. Виторио Проди има думата. Grazie Presidente. Io sono d'accordo su questo Благодаря, господин председател. Съгласен съм с доклада в общи линии. Всички засегнати въпроси са от изключително значение – Смятам обаче, че има едно противоречие, което се прокрадва. Всички тези аргументи са много важни на европейско равнище. По тази причина трябва да бъдат решаване възоснова на европейските инструменти. С други думи, трябва ясно да кажем кои са надлежните нива, на които следва да бъдат взети решенията и да предвидим адекватни средства за прилагане на тези политически инициативи на европейско равнище. Иначе ще има вътрешно противоречие – ние не сме поставили ударението на европейското равнище, а това е равнището, на което трябва да обърнем внимание. В противен случай ще има разпокъсаност по прилагането в държавите членки и ни трябва едно по-обхватно споразумение за тези обхватни политики. Освен това, трябва да си оставим време за размисъл. Защо е необходимо да инвестираме? И откъде ще намери средствата Европейския съюз? Ако това са инициативи на европейско равнище, то тогава парламента трябва масирано да ги налага. Средствата, предвидени в бюджета на Европейския съюз, трябва да са съизмерими с значимостта на политическата инициатива и нейното значение за европейските граждани. Затова трябва да балансираме бюджета, предвидените в бюджета средства и инициативите, които смятаме да финансираме. Ако има диспропорция, няма да постигнем успех с решаването на проблемите, пред които сме изправени. Необходимо е да предвидим достатъчно средства за политиките, които намираме за важни и ще оставим погрешно впечатление, защото понякога дори не си даваме труда да обясним на гражданите колко важно е това европейско измерение. Именно за това трябва да преструктурираме а, бюджета и да предвидим необходимите средства, за да можем да решим проблемите. Естествено, има и още нещо. Ние сме в разгара на економическата рецесия и всички трябва да затегнем коланите. Парите не растат по дърветата, дори когато сме добре. А трябва да намерим допълнителни средства за приоритетни области. Следователно, трябва много внимателно да обмислим въпроса. Примерно, Централната банка – е поел ангажимент да преразгледа еврооблигациите, това само по себе си ще бъде изключително трудно и трудно ще бъдат генерирани средства за инвестиции. Съгласен съм с казаното от докладчика, но според мен парламентът трябва да има по-високи цели – това искаме да се случва на европейско равнище и затова трябва ясно да посочим какви са нашите въжделения и да намерим съответните средства. Благодаря на господин Проди. Госпожа Джудит Меркес и след това господин Айкхаут. Thank you so much. Uh, uh, I completely concur with my colleagues that innovation is... Uh... Колеги, иновацията ще бъде двигателя на нашето бъдеще, на устойчивото ни развитие. Освен това, иновацията ще бъде жизненно важна за економиката и за заедостта. Какъв е смисълът на иновацията? Кога ще сработи тя? Трябва да сме съсредоточени не само върху сътрудничеството, а върху това, което целим. Наистина е задължително да работим интердисциплинарно, което ще рече между различните отрасли да има сътрудничество, сътрудничество в парламента между различните комисии, а не само да обсъждаме въпросите, да речем в Инта или някъде другаде. За това имаме късмет, че половината комисия реши да се присъедини към постигането на добър резултат за Съюз на иновациите. Казаното въжи не само по този доклад, а и въобще за бъдещето. Трябва да сме много целенасочени. Бяха споменати предизвикателствата. За да се справим с огромните е, предизвикателства, трябва да изберем няколко мащабни предизвикателства, примерно свързаните с ресурсното осигуряване, тук е, имам предвид ограничаване на въглеродния диоксид, имам предвид ефективно освояване на ресурсите, имам предвид възстановяване след кризата, изграждане на инфраструктура, и въобще социалните аспекти или свържените с човека аспекти, примерно устаряване в добро здраве и така нататък. Ето, това са огромните предизвикателства пред обществото. Другия въпрос е как ще постигнем пробив, като опростяваме, като избягваме разпокъсаността. Ние сме свидетели на голяма разпокъсаност в европейската политика. Имаме много цели, много фондове, много политики, а трябва да ги окрупним. Иновацията не означава само научни разработки. Тя е насочена към научните разработки, но тя може да е свързана с развойна дейност някъде в някой гараж, продажба на нещо в гаража ето така е започнал Amazon.com. Може пробива да се дължи на една идея, за която сте си сънували. Искам съвършенно ясно да кажа, че иновация не означава само нещо, което има за двигател науката. Трябва да разполагаме с инструментариум, който поощрява науката да върви в посоката, която би ни дала решение на предизвикателства пред обществото. Освен това, трябва да подпомагаме компаниите или нези публично-частни партньорства, които се занимават с научна работа. И следва да поощряваме а, изобретенията, спонтанните изобретения, които все още не са стъпили на пазара. Ясно трябва да кажем, че иновацията не означава конкретен продукт или техническо изобретение. То може да е процес или услуга или някакво движение, като Фейсбук. Иновацията може и да е поведенческа промяна дори. Крайна сметка това целим – продукт ли е, услуга ли е, движение ли е. Не искаме да променяме поведението и гражданина трябва да стои на първо място, защото поведението на потребителя ще е двигател на иновацията, се ето в коя от четирите изброени категории попада. И за да постигнем тази промяна, според мен, трябва да си разпределим бюджета, както каза колегата Проди, по различен начин – Наистина, трябва да разберем, че ни трябват различни стимули за различните фази. Има много дружества, много научни институти. Аз бих ги нарекла а, нези институции, които зависят от безвъзмезна помощ. И трябва да им осигурим тази помощ, за да стигнат до пазара – и трябва да облегчим административното бреме във всички държави членки и в Европейския съюз. Уверена съм, че ако има интердисциплинарно сътрудничество и обединим усилията си и сме наясно какво целим чрез политиката в Европейския съюз, няма да загубим битката с САЩ, Китай, Израел, например – всички тези държави много добре се справят с това продукта и иновациите им да стигнат до пазара. И ние не бихме искали да загубим в това съревнование. Казах самото начало, трябва да сме целенасочени. Благодаря. Думата има господин Айкаут. Extend... Разбира се, ще се обърна с една молба, да. Иновациите са отрешаващо значение, но трябва да бъдем конкретни, защото какъв смисъл има десетилетия да работиш по иновациите? А като погледнеш разходите, вложени за иновации, сравнено с Япония или САЩ, изостават с всяка година. И ние продължаваме да твърдим, че иновацията е важна, но нищо не правим. Ето там е проблема. Трябва ясно да кажа, че трябва да променим тук нещо. Ако погледнем какви са целите в стратегията 2020, там се говори за устойчив растеж, все по-голям растеж, интелигентен растеж и всичко това трябва да го постигнем чрез иновация. Нека ясно да го кажем. Ако погледнем от екологична гледна точка, тъй като ние сме комисията по околна среда, е, имаме различни важни инициативи, ефективността се явява един от ключовете към иновацията. Разговаряхме с комисаря Поточник и това е много важна инициатива. Нека тогава положим усилия да бъдат вложени средства в тази основна инициатива. Иновацията и важните инициативи вървят за ръка за ръка. Показано от госпожа Меркис. Тя каза, че трябва да сме целенасочени. Къде са онези големи предизвикателства пред обществото? Едното е застаряването на Европа и другото предизвикателство е справенето с наличните ресурси. Ако видим кои са основните инициативи на комисията в иновациите, те наблягат много на а, сътрудничеството, въпросите на застаряването и трябва да кажем, че ресурсната ефективност е изключително важна, основна инициатива. И това е отразено до някъде в а, съобщението интелигентно движение, интелигентни градове, устойчиво снабдяване и т.н. Тези въпроси са много важни, защото те ще ни спомогнат да осъществим дневния си ред за иновациите. Комисията набляга много на е, устаряването и доброто здраве, но ние в е, тази комисия трябва да е, предвидим възможност да справим с основните две предизвикателства. Иначе пак ще се разпрострем и пак ще изостанем все повече и повече след САЩ, Япония и Китай. Моля ви, нека вложим средствата за онова, за което твърдим, че е важно. Благодаря ви. А сега е, колежката Петикайнен като последен оратор. Благодаря. Поздравявам докладчика за добре свършената работа. Искам да наблегна на две точки. Първо, комисията започна работа по този въпрос. Според нас ние трябва да наблегнем на ресурсната ефективност, защото а, за да има резултати, както предлагат държавите членки, примерно инициативата за застаряването и така нататък, а, минават 3, 4, 5 и 6 години, преди да започнем работа по конкретни предложения за иновационните партньорства и преди компаниите да могат да освояват ресурсите. Какво означава това? По-добре да се съгласуваме и да използваме възможностите за сътрудничество, за МСП и други сектори, за да проучваме възможностите, да могат фирмите устойчиво да се развиват до 2050, примерно да спазват политиката за ниски емисии и да не вредят на биоразнообразието. Всъщност, комисията трябва да намери отговорите на въпросите. Ние в момента не разполагаме с такива отговори. И като имаме предвид тази инициатива за ресурсната е, ефективност, трябва да поощряваме и изпълнението на основополагащите идеи. На второ място, а, Европа, препани камъкът за Европа е финансирането на иновациите за новите компании в начален етап на развитие. Все едно дали са големи, особено пък ако са малки и средни. Затова трябва да под, под, подобрим структурата за рисков капитал, Европейската инвестиционна банка да бъде използвана. Според мен могат, може да добавите и това към доклада си. Dziękuję bardzo. To był ostatni głos w tym punkcie. Termin składania poprawek 18 lutego. Благодаря ви. До 17 февруари можете да внасяте изменения до 12 часа на 17 февруари. Преминаваме към 26-та точка от дневния ред. Зелена книга на комисията относно опазване на горите и информацията за горите в Европейския съюз, подготвяне на горите за изменението на климата. Колегата Арсенис е нашият е, докладчик. Намирам този въпрос за изключително важен. Говорим за гори. Горите покриват 43% от територията на държавите членки в Европейския съюз. 10% от БВП в индустрията се дължи на горите и 10% от годишните емисии, 2 милиона работни места осигуряват и, разбира се, те защитават нашия живот. Почвата, водите, предотвратяват суши. През 1997 година за първи път се появява доклада на Томас за стратегията за горите. Тогава все още няма ограничение и доклада е 40 страници. Там става дума за разширяване на горските масиви ние сега нямаме официална политика за горското стопанство, но има цяла поредица от финансови инструменти, които засягат горите. Те са засегнати от общата сълскостопанска политика, от политиката в областта на околната среда, енергетиката, търговията, научните разработки, гражданска защита и какво ли не. Списъкът е безкраен. Изключително е интересно, че всички обсъждания и европейското право а, засяга а, защитата на горите от киселения дъжд. Но що се отнася до политиката за горското стопанство, през 1998 е прията стратегията за горското стопанство и аз две години по-късно плана за действия. Този план за действие, всъщност, който е прият през 2006 година, съдържат се четири главни цели. Конкурентоспособност, подобряване и закрила на околната среда, подобряване качеството на живота, координация и обмен на информация. От тези четири основни цели, след оценка на плана, Виждаме, че е постигнат напредък по конкурентоспособността, малко напредък по комуникацията и съгласуването на дейността, но почти никакъв напредък не е постигнат по по-добрата защита на горското, горските масиви и повишаване качеството на живота. Ако искате, мога да навлеза в подробности по тези въпроси по-късно. Зелената книга трябваше да откликне ето на този про- проблем. Непостигане на напредък по повишаване качеството на живота и по-добро защит, по-добра защита на горите, а също така и приспособяване към климатичните изменения. Отраслите, които са свързани с дърводобива, защитават горските масиви в Европа, но изменението на климата е източник на нова заплаха. И истинското измерение на този проблем става ясен от доклада на Европейския институт по горско стопанство, който беше представен на Генерална дирекция земеделие. Имаме биотични заплахи, имаме небиотични заплахи. Това са бурите, засушаванията, горските пожари. те имат кумулативни негативен ефект и взаимно се подсилват което означава, че се променя и състава на различните видове. В същото това проучване се проследяват вариантите за решение. По този начин се определят някои климатични зони средиземноморската, умерената, континенталната, планинската, Алпите, например, Пиринеите, Карпатите и Боряната. Използват се четири категории. Ам, възоснова на топологията на Европейската агенция по околната среда и тя е основа за вземането на решението. Така или иначе в това изследване се предвижат различни възможности за приспособяване, които са общи за всички тези а, зони. Набързо ще ги прегледам сега. Приспособяване чрез възстановяване на горите, т.е. подсигуряване на генетичното разнообразие, нови материали за възпроизводство, които да допълват наличните на място средства, други материали – Набляга се на подобряване на структурата на горските масиви във всички райони, да не са те уязвими, подобряване на управлението, по-активна намеса, но това не е нещо, което е толкова рентабилно или лесно осъществимо. Защитата на горите също така предвижда а, разнообразяване на дървесните видове и така нататък. Така че предвид всичко казано и като проучим много внимателно мнението на Агри и Итре и светлината на семинара, който бе организиран от парламента, за което искам да благодаря на секретаря и на отдела. Много колеги и други заинтересовани лица дойдоха, за да обсъждат въпросите. Да, в светлината на всичко това внасям своето предложение. Основната реакция на климатичните изменения има три правни предложения. Едно ново и две, които са по-стари и са скоро съставени. Първото предложение предвижда разработването на нова рамка за всички държави членки, като основната характеристика е да има задължително устойчиво развитие на горските стопанства и повече и държавите членки са приели насоките за устойчиво развитие на горите и сме съвсем близо до разработването на един правно задължителен акт, като може да бъде подсилена тази процедура с именно такова задължително условие за национални програми за горите за да бъде то обвързано с финансиране по линия на общата селскостопанска политика и така нататък. Второто предложение е за обмен на информация и изграждане на информационна система за защита от горски пожари. Това може да бъде разглеждано като по-старо предложение, което отново се внася. И на последно място, тъй като общата стопанска политика е основно средство за финансиране на селските райони. 42% от площа на Европейския съюз е покрита с гори. Именно поради това смятам, че трябва да помислим за увеличаване на средствата по първия стълб и разширяване на възможностите за финансиране на потребителски групи, както комисията Агри предлага, но също и местните органи. Защото 40% от горите са държавна собственост и това означава, че тези държавни органи трябва да разполагат със средства, за да могат да се приспособяват към изменението на климата. За увеличаване на средствата, за повишаване на биоразнообразието и обхващане на 20 000 обекта. Предвижда се и промяна на информационната система, за да бъде тя по-скоро териториална и по-лесно ще позволи приспособяване към изменението на климата. и финансиране за а, защита на генетичното разнообразие на дървесните видове. И на последно място а, квотите и емисиите. Тук бих казал, че се работи на, а, на годишна а, основа по отношение на земеползването и предназначението на земите. И се работи на ниво промишлени инсталации. Затова ще е изключително трудно а, горите да бъдат разделени на такива обособени стопанства. Необходимо е да преосмислим въглеродния неутралитет на биомасата. А, трябва да разполагаме с а, точни разчети а, за въглеродните квоти и трябва да има някакви задължителни критерии за биомасата. И най-накрая, крайно необходимо е да преосмислим определението за гори, за да правим разграничения между а, стари горски масиви и ново залесяване. Благодаря на всички, очаквам коментарите на всички колеги. Много се надявам, че ще постигнем един много добър доклад. Dziękuję bardzo koledze Arsenisowi. Do głosu e, Благодаря ви, господин докладчик. Доста колеги желаят е, да се изкажат. Е, госпожа Хъбнер е, ще бъде първата по списъка. Чухте имената на останалите. Ще допълваме този списък. Благодаря ви, господин председател. Много ви моля да проявите разбиране и съчувствие към е, състоянието ми. Гласът ми наистина е дрескав, прегрекнала съм, настинала съм. Но на всяка цена искам да благодаря на докладчика за това, че така комплексно, всеобхватно е, е разработил темата. Ние се нуждаем от е, колкото е възможно повече такива доклади, тъй като това е наистина образец за подражание. Що се отнася до горите в е, Европейския съюз във връзка с климатичните изменения, установявам, че досието е наистина много чудесно, което разглежда аспекти е, които са от решаващо значение и за климатичните изменения, и за биоразнообразието. Биомасата включва все по-големи дялове възобновяема енергия. Това е нещо, което на всяка цена трябва да имаме предвид. Естествено, трябва да се съобразяваме и с количествата биомаса на всяка цена. Струва ми се, че е, тези количества са твърде високи. В този смисъл е, се налага един много внимателен подход. Средствата за възстановяване на горите и за възобновяване на горските масиви са едната страна на проблема. От друга страна, ние унищожаваме отново горски масиви, е, създавайки биомаса. Трябва да разглеждаме като кондицио синекванон това, че горите е, имат, освен всичко останало, и економически, и социални функции, така че устойчивото развитие – придобива все по-голямо значение в светлината на всичко това, което се казва. Е, управлението на горите в този смисъл е много важно. Използването на горите също. На лице са различни определения на понятието гора. И това е разнообразие от дефиниции води до объркване. Би трябвало да се е, опремна на вече утвърдилата се дефиниция на ФАО. Възможно е естествено да подберем и друга дефиниция, но при всички положения, щом я изберем, трябва да се придържаме към нея, защото е, в противен случай няма да можем да постигнем устойчивото развитие и устойчивото управление на горите. Държавите членки би трябвало да взаимодействат с компетентните органи, отговарящи за горите. Трябва да се съобразяваме естествено и да отчитаме и потребностите на селските райони. Това е в тясна връзка с социалните аспекти. Споделям становището на докладчика за това, че комисията би трябвало да представи план за предотвратяване на горските пожари. Ние губим е, огромни е, масиви, е, горски територии, точно поради горски пожари. Е, Що се отнася до предотвратяването на горските пожари, мисля, че трябва както по отношение на информационните системи, така и по отношение на системите за ранно предупреждение се нуждаем от допълнително финансиране. Но това е много важно от гледна точка на опазването на горите и предотвратяването на по-нататъчното им унищожаване. Госпожа Олкен има думата, а господин Калахан е следващият оратор след госпожа Олкен. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря и поздравления на господин Арсенис за работата по този изключително важен въпрос – Горите са голяма част от географията в Европа. Те са не само важни за околната среда, но те ни предоставят услуга и всички ние е, изпитваме удоволствие от общуването с тях. В доклада правилно се подчертава, че осигуряват работни места, доходи, дървесен материал, възобновяема енергия. Много се радвам, че докладчик е отбелязал значението на горите за заетостта, така че те имат и економическо значение. Горите са важни за защита на биоразнообразието, регламентирането на качеството на, пло, на почвите и водите. Те са части от а, нашето културно наследство. Като имаме предвид важното значение, управление на горите за околната среда. Те изпълняват и много важна функция като туристически обект, така че приветствам всяка стъпка, а, насочена към подобряване а, съхранението на горите и предоставяне на стимули за това, а също така и за приспособяване към изменението на климата в съответствие с принципа на субсидиорността. Не съм обаче убеден, че е необходимо да отправя комисията ново законодателно предложение. Трябва да внимаваме с тази процедура. Трябва да преценим дали това ще допренесе за дебата и дали е нужно да обсъждаме нов правен акт на европейско равнище. Докладчика отбелязва, че има различни видове гори, различни функции. А, те се различават в държавите членки, но изменението на климата се още не ясно точно как ще им влияе. Затова трябва да подхождаме предпазливо, трябва да подобрим сътрудничеството между държавите членки. Докладчика отбелязва това като разчитаме на знанията, които сме натрупали и има обмен на научни разработки, за да можем да се справим с въздействието. Най-общо приветствам доклада на докладчика и очаквам да работим съвместно с другите политически групи, за да постигнем съгласуваност по този тъй важен въпрос, свързан с субсидиарността. Благодаря ви, господин Галанан. А сега вече госпожа Алкен. Госпожа Брайтън да се кани, да се готви. Напълно подкрепяме доклада. Необходими са мерките, които са предвидени. Горите играят великолепна роля в нашия живот. И всички знаем, колко важно е да поддържаме жизнено горското стопанство. Така че трябва да се придържаме към препоръките на докладчика. С това ще приключа. Благодаря за работата, която се свърши. Благодаря, госпожо Алкен. Госпожа Дебран, след това Катрин Соли. Бих искала да благодаря на за чудесния доклад, който е доста обхватен, отразява много въпроси. Както казаха преждеговорищите, всички осъзнаваме колко важна е гората за социалната, екологичната, економическата обстановка и въздействие. И политиката на Европейския съюз по отношение на горите е много сложна. Във въведението бе казано, че имаме многообразни други политики, които засягат горите и спазването на политиката по отношение на горите може да повлияе и на други въпроси. Туризма, здравеопазването, изменението на климата, биоразнообразието. По-конкретно по въпроса за биоразнообразието искам да очертая няколко въпроса зная и чух госпожа Хибнер да говори ентусиазирано за това, което е постигнато в Нагоя. Хубаво и Нагоя да бъде спомената тук в цитатите, които виждаме. А що се отнася до укрепване на ролята на горските екосистеми? нещо, което е споменато в доклада. Да, наистина е изключително важно да засилим ролята на екосистемите, защото те имат принос към водата, предотвратяване на ерозията на почвите, предотвратяване на природни бедствия, въглеродните емисии. Така че е хубаво да бъде спомената и рамковата рамка за научно-развойната дейност а, и че трябва да се възползваме от възможностите, за да продължим да наблюдаваме а, екосистемите в горите. Хубаво е това да го споменете, то ще е полезно. Още няколко въпроса. От огромно значение. И това бе отчетно да не забравяме, че сред четирите цели, които трябва да следваме, трябва да направим още повече за качеството на живот и качеството на живот. Хубаво е, че и това е споменато. И освен това, бе споменат принципа за субсидиарността. Това е споменато в първа линея, че трябва да се съобразяваме с този принцип. Може ли малко да разширите казаното в 14 та точка а, по тази система за предотвратяване на горски пожари? Как принципа за субсидиарността се обвързва с а, тази, тези нови правомощия, които има Европейския съюз за гражданска защита. Това вече не е само а, компетенция на националните органи и как това би се отразило. Може би ще развиете този въпрос по-късно. Генетичното разнообразие е от огромно значение. Да, има економически основания – и затова не бива само да мислим за конкурентоспособност и економическо въздействие, но трябва да мислим и за качеството на горските стопанства. Напълно съм съгласна, че е, трябва да включим тук и е, въпроса за земеползването и предназначението на земите. Е, съгласни сме с всичко това. И в заключение на Гоя, споменаването, укрепването на ролята на горските екосистеми и да се обърне внимание на финансирането на горите и европейските правомощия в областта на гражданска защита, как това ще се отрази на въпроса за горите. Наобщо казано, този проект доклад е много полезен. Благодаря ви, госпожо Дебрин. Госпожа Солин е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз мога да се присъединя към колегите и да похваля докладчика. Отлична работа наистина един много наситен с информация и много всеобхватен доклад. Имам три бележки, но може би ще има и внесени изменения. Точка 13 според мен е много интересна във връзка с възстановяването и залесяването на площите. Да, е, естествено трябва да имаме предвид е, тази комбинация от широколистни и голистни дървета, е, защото широколистните, знаем, допринасят за подобряване на почвите, за създаването на допълнителни хумусови пластове. Трябва да имаме предвид това, което говорим за възстановяване на площите. Освен това, предотвратяване на горските пожари, точка 10. Спомняте си, в Южна Франция имахме големи проблеми, имахме градски територии, горски масиви, горски територии, като буферни зони между селищата. Но Що се отнася до пожарите и е, така, намаляването на горските площи, е, това е голям проблем, тъй като той се отразнява на качеството на живота като цяло. Освен това, дървесните видове са обект на изследване. Има по-специални видове, има особено красиви дървета. Защо резултатите от изследванията и проучванията, които се провеждат при нас, да не се популяризират и да се прилагат навсякъде в Европейския съюз? Това бе само една идея, която исках да оглася тук. Благодаря ви, госпожо Салю. Ние в Полша също е, регистрираме в каталози е, природните е, обекти. Но да изслушаме още двама колеги. Е, давам думата първо на господин Перело. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да се присъединя към положителната оценка на този доклад. Съгласен съм с казаното от колегите, които взеха думата преди мен. Ще се спра на някои препоръки, които са изложени малко по-колебливо, като че ли свързано е с данните за горите, е, кои са силно засегнатите площи, 48% е, от европейската територия е, влиза в тази категория. Въпросът в такъв случай е защо не създадем една обща база данни, след като нямаме е, достатъчно информация на европейско равнище. Става дума за огромно разнообразие, има различия в е, състава на горите в Европа. И освен това, тук стигаме и до принципа на субсидиарност. Е, но ние бихме желали все пак да имаме е, едни общи съвместни разпоредби. Опитът ни показва, че това е напълно възможно. Една обща европейска рамка, която след това да се прилага в държавите членки, без да се нарушава принципа на субсидиарност и същевременно по този начин да постигнем един по-добър ефект. По този начин ние ще опазим природата, ще я защитим повече е, и по-надежно. Природата не познава никакви граници. Е, субсидиарността в крайна сметка не бива да създава изкуствени бариери и пречки. А горите допринасят и за по-добрата околна среда и за е, една по-ефективна борба срещу климатичните изменения. Така че аз ще подготвя някои изменения, може би, или най-малкото бих препоръчал да се подчертаят, да се акцентуират някои от е, моментите, които са намекнати. Да, е, предпазването от, на горските пожари може да са с различните е, дървесни видове, различните видове гори и същевременно с принципа на субсидиарност в Европа. Благодаря ви. Още двама оратори. Господин Проди и след това господин Ферейра. Имате думата. Благодаря, господин председател. И искам да благодаря на Критон Арсенис за този доклад в повечето, в по-голямата му част аз го подкрепям изцяло. Имам само една бележка във връзка с новите предизвикателства, породени от измененията на климата, не само за цялата територия на Земята, но и за горите в частност. Сушите стават все по-продължителни което поражда повишена опасност от горски пожари, от което пък следва намаляване на горските площи. Всичко това означава, че трябва да подхождаме изключително разумно към биомасата, която се получава вследствие на тези процеси. като трябва да се внимава в горите да не се акумулира въглерод. А, като особено това се отнася до планинските райони. Много е важно да подхождаме съответно и към а, почвата, така че водата, която пада като валеж, да се съхранява възможно най-дълго време в почвения слой и много бавно да прониква към подпочвените води. Като и подпочвените води не трябва да се свръхексплуатират. Знаем какво е огромното значение на горите за водния кръговрат. Също така искам да припомня, че, както сме си говорили и друг път, ни е необходима система за наблюдение, мониторинг, която да бъде достатъчно конкретна. Имаме програма за сателитно наблюдение, обаче ни трябва и системата GMS, глобално наблюдение за сигурност на околната среда. По този начин ще се здобием с система за ранно предупреждение при възникване на заплаха за горските масиви. А заплахите колегата Арсенис ги изброи много добре. Така че мониторинговата система е крайно необходима, защото и чрез сателитно наблюдение може да се направи количествена оценка на стреса, на който е изложена гората. Но тук, разбира се, трябва подход на европейско ниво, а не само действия на отделни държави членки. Председателят благодаря на господин Проди и последен оратор по този доклад, господин Ферейра. Заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря и на Критон Арсенис за този доклад, за обясненията към него, за предложенията му. Има много положителни моменти в този доклад. Имам предвид подчертаването на принципа за субсидиарност. Както и а, изключването на ИЗПЗГС от системата за обмен. E а, както и това, че се насочва вниманието към такива технологии, които поемат много въглерод, както и отглеждането на интензивното отглеждане на монокултури. Имам а, обаче още някои идеи. Защото трябва да се има предвид и фито, фитосанитарното състояние на горите. За това никой не спомена, а то е обвързано с редица проблеми. Има инвазивни дървесни видове въобще инвазивни растителни е, видове, които също трябва да се идентифицират като проблем. Искам да кажа, че фитосанитарното състояние на горите трябва да се подобри. Още нещо не беше споменато, а именно предотвратяването на природни бедствия. Припомням, че миналата година парламентът прие доклад в връзка с превенцията на природни бедствия. В този доклад се съдържаха различни препоръки. Ставаше въпрос и за горските масиви. А, това е доклад, на който комисията би трябвало да реагира. Така че, може би, докладчикът трябва да включи и идеите от този доклад. Препоръчваха се различни инициативи, но отглас не се получи. Тъй, че а, би трябвало отново да се вземат предвид. потенциалът на горите, особено на онези гори, където пожарната опасност е особено повишена, също трябва да бъде предмет на засилено внимание. Навсякъде из Европа, особено по Средиземноморието, Гърция, Испания, Португалия, има унищожени вследствие на пожари гори което изисква ново залесяване. Трябва да отвоюваме обратно този е, потенциал и то са смесени гори. Председателят с изказването на господин Ферейра приключихме разискванията по този въпрос. Срокът за внасяне на измененията е 9 февруари 2011 година. Следващата точка 27 изменение на директива 9768 по отношение на разпоредбите приложими за двигателите пуснати на пазара по процедурата гъвкав механизъм. Докладчик е госпожа Сирпа Пиети Кайнен. Uh, Благодаря. Моля колегите за малко търпение, въпреки че времето напредна. Ще се постарая да разясня директивата и какво предлагам аз и ще се аргументирам. На първо място Директивата за извънпътните машини е, предвижда е, голямо разнообразие от двигатели, които се използват в строителството, горското стопанство и в вътрешните водни пътища. Тази директива е прията 2004 година. Целта е да въведе нови ограничения на емисиите и в същото време схемата гъвкавост е предвидена, за да могат производителите да пускат на пазара ограничен брой двигатели, които попадат в старата категория 3А, тъй като има необходимо време, за да се приспособят към а, новите изисквания, на които трябва да отговарят тези машини. Гъвкавостта предвижда 20% от всички обеми на производителя, които са на пазара от съответната категория или определен брой двигатели, като това е вариант предвиден за МСП, тъй като те произвеждат малки бройки от тези машини и ограниченията са по-различни, отколкото за по-големите производители. Това, което аз предлагам е следното. То се съдържа и в предложението на комисията. Комисията би искала да разшири а, този механизъм от 20 на 50%, като се модифицират и определените бройки поредица причини, на които ще се върна по-късно. Аз не предлагам да разширяваме обхвата на механизма за гъвкавост на 50%, а само да се определят някакви бройки двигатели. Ще видите в предложението, в първата таблица, съществуващите бройки двигатели в различните категории, а, които влизат в тези 20%, а на втора страница 1.2 са новите числа, които се предлагат от комисията. Там се вижда, че има увеличение в бройките двигатели по категории и производители – Освен това, аз предлагам строителния сектор да бъде изваден от този гъвкав механизъм, но съзнавам, че ще има затруднения. Това е свързано с категоризацията на различните машини, така че тук съм готова да приема и друго решение. Комисият би искала да включи мотрисите, локомотивите в тази схема които не са отразени в действащата директива. Предвижат 20% от мутрисите и за локомотивите предвиждат 12%. Аз предлагам мутрисите да не бъдат включени а, в схемата, а за локомотивите предлагам да се увеличи броя на локомотивите и тежкотоварните такива така че да бъде предвидено нещо, което е по-високо от предвиденото от комисията, като същото време бъдат взети предвид е, особеностите в Обединеното кралство. Е, текста също така се нуждае от редакционна намеса за да бъде обхванато всичко предвидено в правото на Европейския съюз и затова очаквам и вашите коментари. И така, защо предлагам всичко това? Първо, според анализа на комисията, повечето от 1500-те различни производители на извънпътни машини или подвижен състав са производители в категорията малки и средни предприятия. Много често за тях е много по-трудно да изпълняват а, различните разпоредби, тъй като разходите а, за съответствие много по-трудно се понасят от тях като част от себестоиността на продукцията и затова е по-приемливо да а, има такива ограничения на бройките за да могат да влагат средства в научно-развойна дейност. Имам пет големи проблема с тази схема за гъвкавост. Един от основните аргументи на комисията да предлага тази директива е, че имаме економическа криза. Според мен, можем да станем свидетели на полагането на един прецедент, който да се развие лавинообразно, понеже имаме економически застой или пък економически процъфтяване на економиката, да се въвеждат някакви изменения. Имало е достатъчно време производителите и целият отрасъл да приведе производството си в съответствие. И ако сега ние предвиждаме разширяване обхвата на този механизъм за гъвкавост, на практика ние наказваме унези, които първи са предприели необходимите мерки да се съобразят с изискванията и наказваме унези и награждаваме унези, които не са привели производството си в съответствие. Така че от една страна а, изискваме по-голяма гъвкавост да има, а другите, които са си свършили работата, вложили са в научни разработки, препроектирали са си машините и са направили разходи и ги поставяме в неравнопоставено положение. Освен това, всички знаем, стратегията 2020 е заложила доста амбициозни цели за нисковъглеродното общество и така нататък и трябва да бъдат предприяти мерки да вървим напред, а не назад. И трябва да окоръжаваме иновацията, да окоръжаваме онези, които предприемат смели стъпки. С тези наши действия изпращаме едно превратно послание – На четвърто място, економиката се посъживи, особено в строителството. Вече е факт. Независимо, че се изтъкват аргументите за економическата криза, те не могат да издържат на критика. И на пето място е още едно нещо, което ме притеснява. Комисията се очаква да направи преглед на директивата що се отнася до железопътния превоз. Това е следващия етап от оценката. Има известно разсрочване. Предполагам, че ще се случи тази година. И е малко неловка цялата ситуация и за отрасъла, и за нас, защото ние вземаме решение на този етап и след като а, бъде извършен този прелет, може да се окаже, че трябва да вземем решения, които противоречат на това, което ще решим сега. На шесто място здравеопазване и околна среда. Комисарят Поточник преди няколко дни заяви, че качеството на въздуха е належащ въпрос и комисията няма да отлага мерки, които да спомогнат държавите членки да се съобразяват с стандартите за качество на въздуха, което предполага мерки свързани с съдържанието на сярата, емисиите от транспортните средства. Основният инструмент на тази политика на Европейския съюз предвижда прагови стойности и а, законодателни актове, свързани с емисиите от самоходните машини. И в оценката на комисията се отчита въздействието, но не изцяло, що се отнася до полезния живот на този вид машини. какво? Въздействието от а, емисиите по места е много по-сериозно. И господин председател, още две кратки бележки. И в строителството, е, и в ЖП транспорта има съответните технически разходи. Защо ЖП транспорта трябва да бъде изключен от схемата? а, поставя се ударението върху локомотивите, като аргументът не издържа. Особено трудно е да бъде решен този въпрос в Обединеното кралство, там като си има специфика. Казва се също така, че броя локомотиви, които трябва да бъдат включени, трябва да бъде увеличен до 20 това са локомотиви, които могат да бъдат експлуатирани в Обединеното кралство. Според мен тук е необходима допълнителна намеса в текста и очакваме нова редакция на текста. Благодаря ви за търпението. Очаквам, че ще си сътрудничим. Благодаря. Имам десет петима депутати, записани в списъка за изказвания. Мога да им предоставя поне повече от минутка, защото имаме още една точка в дневния ред. Чета ораторит. Дамагавен, Петър Лиза, Карин Каденбах, Елизабет Гардини. Yeah, but it's possible that you start with the, with the shadows of the group. И да не започнем първо с докладчиците в сянка. Вие не ги споменахте. Точно това правя. Отговаря председателят Павел Поц. Имате една минута. Благодаря, господин председател. Докладчикът много добре се е справила с тази сложна материя. Напълно съм съгласен с нейната оценка, но в някои отношения си правя малко по-различни изводи. Смятам, че проекто директивата изобщо трябва да се отхвърли като такава, не е на последно място заради това, че комисията през есента трябва да излезе с, с един нов, пре, нов документ, е, плод на преразглеждане. Нека да не пред създаваме прецедент за не спазване на до законодателство. Водих доста разговори, така че никой не можа да ме убеди да променя мнението си. Ако производителите се придържат към по-строги разпоредби, те ще загубят конкурентоспособността си. Това е аргументът, който се размахва, но според мен не е приемлив. Също така трябва да се каже, че последствията за околната среда биха били по-малко, но а, нека да не водим дискусии, плод на ентусиазъм и емоции. Нека да влагаме а, разум. Председателят благодаря Холгер Крамер. Благодаря, господин председател. Аз бих помолил да поглеждате часовника си по-рано, а не в последните 10 минути да сбием една дискусия, която е по-законодателен документ. Не смятам, че е добре така. Въпреки това ще се опитам да бъда колкото може по-кратък. Трябва да имаме предвид, че става дума за една, един, една брънка, е за, за много малко количество мярка за гъвкавост за извън пътна подвижна техника и ППТ. Сега, дали ще се направи това изменение или не, трябва да попитаме защо е необходимо изменението, както попита и докладчикът. Смятам, че тук има някакъв лобизъм на а, ЖП оператори в отделни държави членки, защото изглежда, че някои държави членки нямат никакъв проблем с транспонирането на директивата, а други едва ли не крещят, че ще трябва да си спират влаковете. Аз, разбира се, не съм, няма да се инатя не смятам, че е необходима а, такава поправка, но съм достъпен да ме убедите. Това обаче, в което няма да ме убедите, е да се даде възможно, да се, да се превърнат някои малки и средни предприятия, производители, в жертва на железопътното лоби. Нещо, кое, на което ме навеждат някои пасажи в доклада на докладчика. Или ще има гъв, гъв, гъвкавост за всички, или някои няма да има за никого. Трябва да има някаква червена граница, отвъд която няма да отидем при никакъв, никакви обстоятелства, противно на това, което докладващата предлага, е да слезем по-низко от изискванията от директивата през 2004 година, защото тогава ще бъдем длъжници на всички онези производители, които са си променили производството. В никакъв случай не бива да, сти... да смъкваме летвата по-низко от това, което е записано в действащ закон. Благодаря. Благодаря, господин Бас Айкхаут. Прошу благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда много кратък, но както каза колегите, това е едно досие от изключително законодателно значение и моля те да бъдат внасени, когато трябва, не в последния момент. Нека кажа съвършено ясно, че в това досие става дума за качество на въздуха. Когато говорим по този въпрос, много от групите в този парламент казват нещо очевидно, че ни трябва политика за източниците. Това е отрешаващо значение и това послание го повтаряме многократно. Е, и слушахме комисаря Поточник, който каза, че не можем да достигнем праговите стойности за отделните държави а, е, за праховите частици, ако нямаме съответните критерии за източници. Ето сега тук обсъждаме политика свързана с източниците, говорим за извънпътни пътни подвижни а, машини и споменаваме 60% от емисиите се дължат на тях. Това е важен източник. Тогава а, защо имаме този, тази схема за гъвкост? Не разбирам. 2004 е приложено това. 2004 Седем години имахме на разположение, за да започнем да прилагаме ограниченията и много компании са предприели нещо. Комисията казва, че някои локомотиви вече не са на, на пазара. Не е верно. В Швеция има, в Германия има такива. А ние сега ще ги накажем тях, защото някой друг нищо не е направил 7 години. И в същото време има планове за преработка за 2012. Защо тогава се занимаваме с това? Въобще не разбирам. А, това е изключително важен елемент на политиката за източниците. Ако ще гарантираме качеството на въздуха, имаме очевидно решение то да отхвърлим това досие. Благодаря. Ще предам бележките ви по отношение на подредбата на дневния ред. Господин Калахан, после Криста Клас. You, Благодаря, господин председател. И аз съжалявам, че няма да имаме време да обсъждаме това важно досие съвсем накратко. Радвам се, че комисията е отбелязала катастрофалното въздействие на економическата криза и предлага това, е предлага увеличаване на процентите по гъвкавия механизъм а, за някои производства докладчика смята, че това е опасен прецедент, но аз приветствам всички стъпки на комисията, а, които са съобразени с а, тежкото економическо състояние, в което се намират много компании в Европа и бих искал да възприема това прагматично решение много по-често. Става дума за ограничен брой а, подвижни а, средства, и докладчика също е отчел конкретните проблеми, с които се сблъсква Обединеното кралство и това е наистина отразено в доклада и а, бих искал все по-голям брой от а, тези машини да бъдат включени като дерогация, що се отнася до строителството. За мен е късогледство, ако се възприеме тази гледна точка. А, световната економическа криза засегна а, всички производители на машини, и големи и малки. А, и а, това е в момента на подготовка към м, трета а, фаза. Би било глупаво да бъдат изключени големите компании от схемата за гъвкавост Предвижда се да бъдат изключени машините в строителството, а схемата за гъвкавост тогава е а, твърде объркваща. Има машини, които могат да бъдат използвани като земекопни машини, могат да бъдат използвани в горското стопанство и въобще не виждам как на практика ще се прилагат тези ограничения ако тази директива за изменения ще намери каквото и да било приложение, а, и така или иначе 2013 трябва да имаме нова директива а, за тези а, машини. Би трябвало да действаме възможно най-бързо и разчитам на сътрудничество. Кое пану Халанан, пани Христа Клас, а потом пани Катрин Сули. Това е една много важна тема, независимо от това, че не е много комплексна. Не бива в никакъв случай да прехвърляме в економиката емоционални е, е, решения, така че когато е, говорим за категорията 3B, не знаем дали ще можем технически да осъществим всичко, което е необходимо. От една страна са двигателите, от другата страна са производителите на съответната извънпътна подвижна техника, естествено и отработените газове и безопасността трябва да се имат предвид във всяка строителна машина и всеки строителен уред е, се открива на друга специфика, така че всичко това трябва да се има предвид. Естествено и локомотивите, и мотрисите. За малките и средните предприятия това може би не е чак толкова важно, но за цялото машиностроене като отрасъл е много важно, така че е, в този смисъл смятам, че наистина строителството, малки и средни предприятия би трябвало да заемат съответното място, което ще им позволи в, да се развиват като равностойни партньори. Последното изказване да чуем госпожа Соли. Кризата засяга естествено не само малките и средните предприятия, но и големите предприятия. Строителството също е в криза ако изобщо има а, някакво възстановяване и излизане от кризата, то е, се чувства съвсем слабо. Поне в а, Франция се мисли за, така да скаже, за ерсац двигатели на регионално равнище чрез закупуването на нови материали, чрез е, нови технически решения се търси изход от е, ситуацията най-малкото на регионално равнище, но истинско подобрение няма и именно гражданите, дънакоплаците трябва да финансират е, процесите. Растежът, економическото развитие до този момент, както ви казах, е, не се чувстват много осезателно. На това се отразява много зле на гражданите. Да, също времено е, не можем да говорим за цялостна реформа на законодателството, но също времено трябва да се определят е, критерии, стандарти по отношение на материалите, които ще се закупуват и използват. Благодаря, казва председателят. Благодаря и на преводачите, които е, все още не са ни напуснали, макар че е, часовникът показва повече от 18.30. Госпожа Маккиван. Чуваме тук различни аргументи, контраргументи, особено свързано с ЖП локомотивите, какво е налично, какво не е. Значи има нови технологии, но те приложими ли са? Има различни прибори. Те могат ли да бъдат внедрени? Освен това искам да попитам комисията за графика за преразглеждането, тъй като това досие пристигна твърде късно, закъсняваме с сроковете за прегледа. Едва ли ще имаме време да съгласуваме с комисията и въобще не знам дали можем да вземем решение без да направим обстойно обсъждане по това досие. Dziękuję bardzo. Pan Peter благодаря. Петър Лисе. Присъединявам се към казаното от Линда Макавен. Необходимо ни е повече време, за да можем с е, господин Татарела да обсъдим нещата по обстойно, по-съдълбочено. Не сме почнали истински с дискусията. Секретариатът би трябвало да намери малко повече време за едно такова обсъждане. Естествено, че има много технически е, детайли. В това доси, досие чувам различни варианти и версии от колегите. Едни твърдят, че още преди години е ставало дума за всичко това, което сега отново е на дневен ред, че вече е упражняван, така да се каже, определен натиск и че в момента вече сме притиснати до стената и затова трябва да се предприемат иновации. Но нека да констатираме следното. Комисията предприе е, е, нещо, което всъщност според мен е свързано и с определени грешки. Водещата комисия е, е добре тук, е, нашата комисия, но също времено е, естествено е, нещата са свързани и с економическата криза. Е, Основанията трябва да бъдат съвсем чисти и в никакъв случай не бива единствено економическата криза да е основанието за работата по този тема, по това досие. Ще предам вашите бележки както на председателя на нашата комисия, така и на е, представителите на е, комисията. Може би е необходимо едно допълнително съседание на координаторите. Госпожа Каденбах, като виждам какво става тук, се питам дали е, наистина можем да свържем всичко това, което току-що обсъждаме с изказването на господин Поточник, който говори за необходимостта от е, нови стъпки, нови действия по отношение на качеството на въздуха. Е, сега го свързваме новите елементи в по отношение на извънпътната подвижна техника с, отново с економическата криза. Може би економиката, може би промишлеността не са така гъвкави и динамични, а може би просто трябва да търсим вината в астматичните деца и в така болнавите хора. Не знае какво ще кажете, но явно трудно ще намерим изход от това положение. Следващия оратор, госпожа Гардини. Много техническа е темата, струва си да се задълбочим по различните аспекти. Надявам се, че комисията ще се съобрази с кризата. Естествено, тя не представлява нищо абстрактно. Тя е, има огромно въздействие върху живота на хората и върху заетостта, върху работата, но когато говорим за едни толкова специфични технически теми. Трябва да можем да се задълбочим в детайлите, е, за да решим дали това, което се казва за локомотивите, не трябва да въжи и за другите сектори. Аз смятам, че е точно така. Това, което казваме за локомотивите, въжи и за останалите. 3Б е в крайна сметка една кратка фаза за определени двигатели, за определени локомотиви и така, и така след няколко години ще преминем към следващата четвърта фаза. Е, добре, на времето, когато са определяли степените и фазите, вече са объркали нещата. Но не бива да увеличаваме грешките. Говорим за гъвкавост. Тя не вреди естествено, но малките и средните предприятия, е, само за тях да се въвежда механизма на гъвкавост, е, като се определят е, съвсем точно някакви бройки, за да се предотврати евентуална злоупотреба не зная дали е много уместно. Да, добре, малките предприятия ще могат по някакъв начин да се проврят през дупките на този механизъм, но може би няма да могат. И точно на тях, за да ги запазим е, в условията на криза, ще трябва да предоставим повече гъвкавост. Благодаря, казва председателят и на колежката Гардини. На 9 февруари тази година в 12 часа изтича срокът за внасяне на предложения за изменения с оглед на е, тази ситуация ще предложа на нашия председател свикване на извънредно заседание в Страсбург. 28 точка е, от дневния ред докладчик е господин Салваторе Татарелла. Е, няма да може да бъде разгледана тази вечер, така че ще се наложи да се видим отново допълнително извънредно заседание в Страсбург. Така е по-смислено. Tak, jest to niezbędne. Dziękuję bardzo i zakończę dzisiejsze posiedzenie. Przepraszając kolegę Tatarella jeszcze raz. Кой ми изключи микрофона? Аз ли си го изключих?